Buongiorno колеги, iniziamo subito, chiedo scusa. Уважаеми колеги, моля да вземете местата си, да започнем заседанието. Съжалявам, че започваме с 10-минутни закъснения. Първата точка от днешния дневен ред е. преглед на подготовката на посещенията в Берлин. както и за посещението в Румъния. Ние искаме това да се реализира в кратки срокове с помощта на колегите от групите посещенията за 2012 година. Госпожа Алкен. Аз чух, че има опити да се подкопае мнозинството в нашата комисия. Надявам се, че все още имаме свободен печат. Ако не, това е скандално. Надявам се, че няма да отваряме въпроса за дебат. Що се отнася до календара за посещенията за 2012 година, координаторите отговориха на искане от страна на бюрото за повече детайли, свързани с броя на членовете на делегациите за подобни посещения и местата, където могат да се организират. Миналата година бяхме в Полша, Испания, Франция, Ние разполагаме подробностите за посещенията в Берлин и Букурещ. Те ще бъдат финализирани на по-късен етап. Доклада за гражданската инициатива ще бъде изготвен от колегите от групата от ИФД. Председателят на Комисията по конституционните въпроси ще бъде сезиран за правилата, които се прилагат по отношение на гражданската инициатива. Председателят на АВКО също поиска становище от нашата комисия, което трябва да бъде изготвено до утре. Вчера на заседанието на комисията подчертахме, че парламента е получил съобщение за решение на съда по делото Теге Бауер. Неговата петиция беше отхвърлена от нашата комисия през 2007 година, защото беше преценено, че е недопустима. Господин Теге Бауер обжалва пред съда, комисията трябва да аргументира отказа си ще бъде изготвена промяна в писмото към вносителя на петицията, в което се заявява защо петицията е недопустима. Разполагаме с дневен ред за следващото заседание. Тя ще бъде разпространена в хода на заседанието днес, тъй като не беше готова вчера. Това бяха решенията, взети от координаторите на вчерашното им заседание. Можем да приключим по тази точка и да преминем към следващата, а именно 14-та точка Доклад за гражданството на Европейския съюз за 2010 година. Докладчикът е господин, госпожа Валиян. Тя има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Искам най-напред да поздравя комисията за положените усилия за укрепване на гражданството на Европейския съюз. През октомври 2010 беше представен доклада по този въпрос. Ние обсъждаме доклада и най-напред в тази връзка бих искала да кажа, че нашият парламент няколкократно е подчертавал важността гражданството на Европейския съюз да стане по-ефикасно на практика. Имаше доклад за прилагането на а, Директива 38 за правото на гражданите да се движат свободно и да пребивават на територията на държавите членки. Бяха подчертани редица пречки пред свободното движение. Например, <clears throat> за влизането на територията на Европейския съюз, за пребиваване на тази територия на граждани членове на семейства, които не са член, на, от страни членки на Съюза. Освен това, изготвихме и доклад а, по гражданите, гражданството и прилагането на общностното право през 2008 година. Там бяха подчертани пречките пред европейските граждани при упражняване на правата им. Бяха подчертани различните административни пречки, с които се сблъскват. Европейските политики трябва да бъдат с акцент върху нуждите на европейските граждани и трябва да са резултатни. Освен това, ние подчертахме някои аспекти на европейското гражданство в 2009 година, отново подчертавайки проблеми в свободното движение. Искахме комисията да посочи какви са тези пречки и да направи предложение за преодоляването им. Стокхолмската програма в сферата на правосъдието и вътрешния ред поставя европейските граждани в центъра на европейските политики. Като докладчик по доклада за гражданството на Европейския съюз за 2010 ние подчертаваме какви са пречките пред гражданите. Искам да се концентрираме върху предложенията на Европейската комисия от гледна точка на а, подадените петиции в комисията за периода 2008-2010 година. Повече от 300 петиции бяха получени в тази връзка и бяха разгледани. Тъй като в доклада не можем да се спрем на всички пречки, които са подчертани от комисията, те са 25 основни пречки, предлагам да се насочим върху няколко проблема, които често се подчертават в жалбите към нашата комисия, а именно свободното движение на хората, трудности в социалното осигуряване, и непризнаването на дипли, дипломи и квалификации. Аз вече разпространих експертна оценка по тези проблеми и няма да се спирам подробно на всеки от тези проблеми, но ако желаете, можем и да го направим. Няколко неща по свободното движение. Ние всички знаем колко важно е това право за гражданите. И то е най-добре известно. Повече от 80% от запитаните знаят за това право. Правото на свободно движение, въпреки че най- разбираемото право за европейските граждани е най-слабо развито от четирите свободи, залегнали в договорите. Ето защо аз смятам, че трябва да насочим вниманието си върху проблемите, свързани с свободното движение на хора. Относно социалното осигуряване, Законодателството е сложно, трудно разбираемо за гражданите, понякога не се прилага правилно от съответните органи. Що се отнася до признаването на дипломите, дипломите и квалификациите, ние говорим за транспониране на Директива 36 от 2005 година която се отнася за този въпрос. Друг проблем е дискриминация на базата на националност. Има много такива случаи в някои от държавите членки. И преди да приключа с това кратко представене на доклада, бих искала да подчертая нещо, което беше казано от един от колегите от секретарията, че важно е в доклада да се подчертае правото на подаване на петиции за европейските граждани. Мисля, че това ще подпомогне и нашата дейност и ще ни даде възможност да обмислим дейността на комисията. Искам да помоля колегите да направят предложения е, и коментари. И накрая, е, след обсъждането, ще ви кажа какъв график е предвиден е, за приемането на този доклад. Благодаря. Председателката, благодаря госпожо Валиян за добре свършената работа и за направеното представене тази сутрин. Искам да дам думата сега на представителя на Генерална дирекция правосъдие госпожа Георгиян. Първо бих искала да кажа, че ние приветстваме предстоящия доклад. Както знаем, доклада за гражданството на Европейския съюз е, вече е обявен. Сега ще има дебат с Европейския парламент с другите европейски институции, с всички основни участници в процесите. Предлагаме 2013 година да бъде определена за година на гражданите и да има видимост на гражданството, да можем да а, насочим вниманието върху правата на гражданите а, по отношение и на изборния период, който предстои. А, ще се надявам успешно да можем да предвидим работата по тази част, да може да се премахнат пречките пред упражняване на правата на гражданите на Европейския съюз. Вашата комисия е една от е, най-важната комисия, осъществяваща комуникацията между гражданите и институциите. Разбира се, е, мястото е именно на челото на тези е, преговори. По този начин ще могам, можем е, да уточним къде са пропуските, къде са постоянните проблеми и ще може да се продължи диалога. Така че, надявам се да работим в сътрудничество с вас. Грация. Благодаря. Госпожа Пендегаст. Благодаря, госпожо председател. Искам да призова вниманието ви към редица внимание по отношение проблема, например, с предоставянето на родителски права за деца. Имайки предвид изключително тежките проблеми тогава, когато семействата се а, разделят. Разботила съм с много организации, за да може да се насочи вниманието към този сериозен проблем известни са редица оплаквания, които са представени от граждани с техните оплаквания, именно, че децата трябва да бъдат прехвърлени с съответно права на родителски права в друга държава членка. Необходимо е, е да се насочи вниманието към този проблем, защото често има затруднения по отношение както използването на езика, образованието за децата, така и също различната съдебна система. Изключително важни са тези попечителски права на децата. Необходимо е да се уточнят какви са правата за поддържане на контакт на детето и с двамата родители. Това е в интерес на детето. Освен това, това е един случай, който с изключение на Дания е факт за всички държави членки. Необходимо е да се разгледат точно отговорностите и те да бъдат предвидени. Разбира се, има затруднения по отношение на това как се тълкува гражданството. Що се отнася до единното тълкуване, което е определено 23 решение на Европейския съд, националните съдове, съдилища, включително и съда в Обединеното кралство, PJ и друго дело, просто не бе хармонизирано съдебното решение по тези дела. Необходимо е попечителските права да бъдат признавани във всички държави членки и процедурите по прилагане на съдебното решение също трябва да бъдат хармонизирани, защото в крайна сметка всичко това трябва да се предприеме в интерес на децата. Необходимо е да се предоставя информация към всички граждани в Европейския съюз, независимо от тяхната националност, по този въпрос. Благодаря ви за този дебат. Благодаря. Госпожа Стенога. Благодаря. Sorry. Госпожо председател. Благодаря на докладчика, госпожа Валян, за това, че ни предостави един много интересен материал, който ще е, даде възможност както за дискусия, така и сътрудничество по тази проблематика. От една страна, аз съм докладчик сянка от Зелените в нашата комисия, но също така съм докладчик в Комисията по граждански права на същата тема. Първо, бих желала да подчертая, че всички упоменати проблеми в доклада са изключително важни. Разбира се, първо, на първо място е правото на свободно движение. Имаме редица петиции подадени по този проблем, свързани с, разбира се, социалната сигурност и признаването на дипломите и квалификациите. Има засегнати още редица социални проблеми. По отношение правото на гласуване – за европейски и общински избори. Въпреки факта, че през 2010 година не получихме голям брой петиции по тази проблематика, все още трябва да споменем проблема, повдигнат от вносителите на петиции по-рано. Една беше колективно подадена. Повече от 16 000 е, бяха я разписали в Латвия по отношение е, европейските общинските избори. 2008 година беше разгледана петицията и включена в доклада на комисията по петиции 2009 година. Може би трябва да споменем и друг пример от Естония, също от колективно внесена петиция 2011 година по отношение правото за гласуване в европейските избори 20% от естонците всъщност не са граждани на Европейския съюз. Те са или без е, гражданство или живеят в съседните държави, най-голямата част от тях в Русия. Но те, е, разбира се, искат, те притежават правото да гласуват в общинските избори, но не и за европейски избори. Що се отнася до латвийските граждани, те са също възлизат на 20% от населението, които нямат гражданство, имат специален статут, граждански статут, който им дава възможност да се върнат в Латвия и да и имат защитата на латвийската държава, когато са в чужбина, но тези хора все още нямат права да участват в каквито и да са избори. Така че има много какво да се направи в тази област. Трябва да използваме всички петиции, които са внесени тук в нашата комисия, за да можем да постигнем ясни предложения по отношение на доклада, който сме получили от комисията. Ако мога, бих искала да кажа и следното. Разбира се, не зная дали тук можем да дискутираме този проблем, но има и други теоретични проблеми и политически проблеми, свързани с европейското гражданство, по които няма пълен консенсус в политическите групи а пък разбира се, те биха били придад... дали придадена стойност към европейското гражданство като цяло и Какви са разликите между гражданствата в държавите членки и европейското гражданство? В предишния мандат сме имали доклад, подготвен от Комисията по граждански е, свободи, от е, убеди депутат от Обединената левица с съдържащ революционни предложения, ако мога така да кажа, по отношение на европейското гражданство. И факта, че европейското гражданство не трябва да бъде а, проистичащо от националното гражданство, а трябва да се дава постоянно европейско гражданство. Може би на граждани, които живеят в трети страни. Този доклад, е, това предложение не мина е, в пленарна зала, но може би все още бихме могли да включим и тези идеи в нашите дискусии по тази тема. Предложението ми към е, уважаемата госпожа докладчик е да спомене тези предложения, които са факт. По отношение на нашето гражданство. И като цяло надявам се, че ще успеем да подготвим един добър доклад, който ще включва нови идеи, и ще можем да подобрим статута по този въпрос. Благодаря. Благодаря. А, госпожа Тайнака. А, баронеса Латвард. Аз не съм а, докладчик в сянка, така че ако има някой от Алди, който е, да говори преди мен. <laughs> не съм член на, на тази комисия, член съм обаче на Либе. И там имаме доста много случаи, които се вписват в темата, която обсъждаме. Поздравявам Дина Валиан за това, че е осветлила главните проблеми, пред които сме изправени. Но изглежда, че се въртим в кръг е, по този въпрос. Директивата за свободно движение на хора вече е 7 годишна. Мисля, че тя влезе в сила преди около 5 години. И все още продължава да имаме, да се сблъскваме с сериозни проблеми. Сериозни проблеми се сблъскват е, гражданите, особено когато трябва да бъдат е, признати правата им в други страни. А, три главни проблема има. Първо, разрешенията за престой в Великобритания, моята страна. Това се отбелязва и в докладът на Европейската комисия от миналата година и също и в мнението. Искам да кажа нещо повече по този въпрос какво е постигнала Европейската комисия в разговорите с, евро... с британските власти за подобряване на практиката в това отношение. Става дума за забавяния, задържане на паспорти и така нататък. Ще продължа да водя разговори по този въпрос на двустранна основа с комисията. Втора група въпроси се отнасят до следното. Тъй като Великобритания не е член на Шенген, членовете на семействата на граждани британски или пък на такива законно пребиваващи когато трябва да получат шенгенски а, визи за туристическо посещение обикновено. Не, не става дума тук за право на пребив, постоянно пребиваване в друга страна. Обаче процесът е сложен. Има откази за издаване на визи, липса на яснота по това кога кой за какво плаща, за визата или пък за това, че тя се издава някъде другаде, не в страната. С тези въпроси са обсъждани в комисията Либе. И третата група въпроси. Те ще бъдат обсъждани днес след обед, затова няма да влизам в подробно. Става дума за еднополови двойки, които са било в брак, било в гражданско партньорство. И техните права, в правно отношение, наследствени права, данъчни и така нататък, не винаги се признават от други страни. Не страната, в която е регистриран техния съюз. Това е да кажа, че съм объркана. Разговаряхме по този въпрос с заместник председател на комисията, госпожа Рединг, е, отправихме към нея редица писма, но нейният отговор продължава да ме озадачава. Тя казва, гражданите на Европейския съюз, които са в е, законно признато е, съюз, трябва да бъдат, да нямат проблеми, когато този съюз да бъде признат в други страни. Разбира се, Агенцията по основните права е на същото становище. Обаче тук става дума за а, даване на право на преценка на стър, приемащата страна. Ако тя не признава, а, че гражданското партньорство като равностойно на брака, тогава възникват трудности. Но бих искал да попитам комисията. А, започва ли тя започнала ли е процедури за нарушение, нарушаване на общностното законодателство спрямо някоя страна членка? Госпожа Рединг ми каза, че се води диалог с 27-те страни членки. Доклада за европейското гражданство от октомври миналата година говори за строго прилагане на правилата и че комисията взима мерки за прилагане на правилата за свободно движение. Има ли значи процедура за нарушение? И ако има, ще бъде ли някоя страна, за пример, като а, бъде санкционирана по този показател? Защото това е един от нашите най-важни проекти. Много често гражданите не разбират правата си по европейското законодателство, решават да се преместят в друга страна членка и смятат, че правата им са като че ли подразбират, а не са ясно записани в европейското законодателство. За жалост, свидетели сме на евроскептични настройки, които като че ли пречат да, да полагаме достатъчно усилия и да решиме този въпрос. Има много объркващи веб страници, различни организации, Solvit, Europe Direct и други, които се занимават с този въпрос. И, обаче всичко това е доста объркващо. Не може ли да имаме един портал, например, порталът Your Europe, където да трябва да се каже на едно гише да се решават тези проблеми. Ако няма такава, такъв единен портал, защо го няма? Благодаря, колегата Болан. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик в сянка на НРП, искам да благодаря на госпожа Валеан за нейната работа. Тя много добре обобщава празнотите в нашата система, свободното движение на хора, социалната сигурност, признаването на дипломите и квалификациите, правото на гласуване и съобщенията. Е, е, същото се отнася и за семейните права, особено за достъпа до деца след развод. Е, въпрос, който е, е много при сърце и който, е, на който ще обръщаме повече внимание, като се имат предвид многобройните петиции, които получаваме по този въпрос. Напомням се, че ще и нашето посещение в Берлин ще засегне и този въпрос. Значи и темата е много широка, свързана с много проблеми. Е, е, тук влизате и правата на гражданите да сезират нашата комисия, заетостта и наемането на, на работа, с положението на доброволците и така нататък. Трябва да кажа, че е много трудно да се дефинира понятията. Вашият работен документ се опитва да направи това по отношение на гражданството. Но трудност, трудността с граждан, европейското граждане е да се разделят а, полярните крайности. Значи става дума за права, но и за задължения. А, гражданството не е нещо а, само по себе си, изолирано. И затова надявам се в доклада да се подчертаят и положителните страни на европейското гражданство. Няма смисъл да се разпростираме много на широко, трябва да се опрем на конкретните петиции, нещо, което вие правите във вашия проект, е, госпожо докладчик. Да се дис, дискутират конкретно проблемите, при които са изправени европейските граждани, било като потребители, било като частни лица, било като економически субекти. Интересно е да се установи, че с правото на свободно движение в територията на Европейския съюз най-популярното право е най-слабо развитата свобода, най-слабо развитото право. Е, напомням един цитат на Жан-Франсуа Делезо, е, е, френски академик, който казва, че демократичната цивилизация изцяло се базира върху точността на информацията. Ако гражданият не е точно информиран, гласуването не ни казва нищо. Затова наш дълг е да информираме гражданите за техните права. Правото за информиране а, е а, задължение, което трябва да бъде отразено в вашия доклад, особено във връзка с 2013 годината на европейското гражданство и преди прилагането на бъдещият проект за гражданската инициатива. И накрая от името е на НЕП, е, бих казал, че трябва да... Надявам се, че ще постигнем е, консенсус по всички проблеми, свързани с европейското гражданство. Затова съм сигурен, ще помогне и вашия доклад. Благодаря. Благодаря на всички, които участваха в е, този дебат. Ще от... Има въпроси пряко отправени към комисията. Би ли искала представителката на комисията да отговори? Искам да се концентрирам върху мерките за прилагане на директивата за свободното движение, така както бяха посочени тук. Комисията следва политика на строго прилагане, включваща диалог и процедури за нарушения. Радваме се, че можем да заявим, че през тази година повечето от държавите членки измениха или са в процес на промяна на законодателството си, за да могат да преодолеят недостатъците, които сме набелязали в диалог с тях. Ние също изпратихме писма официално на 10 държави членки и сега се намират в процес на и сега се намираме в процес на анализиране на отговорите, които вече са поступили. Искам да ви уверя, че това е непрекъснат е, процес. Ние много внимателно е, следим законодателството и практиката в държавите членки. Що се отнася до конкретните въпроси за Обединеното кралство, за големите забавения в обработката на заявки за гражданство, задържането на тези документи – ние проведохме много задълбочен диалог с британските власти, които създават план за подобряване на стандартите за обслужване, например, увеличаване с 400% на лицата, които се занимават с разглеждане на заявките. Така че властите на Обединеното кралство през октомври 2010 година ни информираха, че се справят с изостаналите преписки и че работят в рамките на сроковете поставени от Европа. През февруари ние изпратихме писма на жалбоподателите, информирахме ги за новото развитие на нещата и ги помолихме в рамките на 4 седмици да кажат дали продължават нарушенията. Подобна информация не сме получили. Може би все още има някакви проблеми, но естествено ние следим много отблизо положението, за да гарантираме, че властите ще спазват сроковете, така както са предвидени в директивата. Разбира се, ние ще разглеждаме всеки проблем, който бъде доведен до нашето знанието по съответния ред. Председателя, като госпожа Валиан има думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря, колеги, за вашите изказвания. Разбира се, аз ще направя всичко по силите ми да включа тези неща в доклада ми. Достатъчно е не само да четем доклада, но да се запознаем и с конкретните случаи, които са изложени в петициите, които за съжаление са много. Когато говорим за свободното движение на хора, ние сме изправени пред пречки, свързани с достъпа на граждани от трети страни. Имаме също проблеми, свързани с правата на европейските граждани. Има доста неправителствени организации, които поставят въпроси за околната среда, за индустрията, но а, нямаме петиции, свързани с положението на а, ромите. Ние се опитваме да обединим а, тези петиции и да предложим решения. Сроковете за доклада ми, както съм го договорила с секретарията, е разглеждане на проекто доклада на заседанието на 20 ноември. Крайен срок за изменения до края на ноември, 29 ноември по-точно. Очаквам доклада да бъде прият на заседанието ни през месец януари. Такъв е графикът и аз очаквам вашите предложения за изменения, за да бъде подобрен текста. Председателката. Благодаря, госпожо Валиан. Разполагаме с време да включим някои от предложенията, които бяха направени тази сутрин, когато доклада стигне до пленарна зала, ние трябва да сме добре подготвени. Преминаваме към следващата петиция под точка 15, 622 и 628 от съответно 2010 от 2011 година. Един от вносителите на петицията присъства. За това ще дам думата на господин Габриел Войчулеско. Добро утро! Искам да благодаря уважаемите депутати на Европейския парламент за възможността да представя нашата позиция по проекта Роша Монтана в Румъния и отговора на комисията. Като учен аз представям днес една много широка научна общност в Румъния и извън нея. Ние се занимаваме с археология, математика и много други области на науката. Консенсус беше намерен по отношение на позицията на комисията. Ние подкрепваме комисията да накара Румъния да спазва европейското право, но не сме съгласни с позицията, че има ограничени правомощия на комисията в тази област. Комисията трябва да действа в други важни области, които са в нейните правомощия в защита на културното наследство на Европа, сигурността на гражданите на няколко държави членки, да защитава околната среда, да действа в най-добрия финансов интерес на европейските граждани. Най-напред Бих искал да подчертая, че започването на операциите в Роша Монтана води до разрушаване на важна част от общото ни културно наследство. Е, хиляди учени археолози и други професионални органи настояват за запазване на е, този е, обект. Затова приканваме комисията а, да разгледа въпроса за защита на културното наследство а, и да предложи дали да се действа или не. На второ място, очевидно е, че проекта попада в отделна категория, различни от други минодобивни проекти в Европа от подобен тип по своя мащаб, позиция и изпълнението. Мащабът е по-голям от този, който води до сериозни аварии, които, за съжаление, се случиха и наскоро и все още са свежи в памета на хората. Над 300 пъти е замърсяването в водните райони. Например, в САЩ, при най-големият инцидент от този характер в САЩ. Освен това, имаше авария в Румъния, което доведе до влушаване на отношенията между Румъния и Унгария. Преди една година точно имаше друга а, авария. Трябва да се припомним трагичният ефект върху живота а, на хората и околната среда. Този обект, тази мина ще бъде на 185 метра височина в а, много а, плътно населен район, свързана с Тиса и Ден, Дунав. А, така че евентуално този проект а, е от интерес за Унгария, Румъния и България, а може и за една страна кандидатка Сърбия затова искаме от комисията да поиски прецизен и а, честен, а, а, справедливо и честно а, извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Средствата заделени от канадския инвеститор а, са същият а, а, мащаб, който е използван при разрешаването на последици от авария от по-нисък мащаб. Тези средства едва ли ще са достатъчни да се смечат ефектите от един инцидент. Затова искаме комисията да направи независима оценка на тези средства и да посочи дали тези разходи е, ще трябва да бъдат поети от е, гражданите или не. Има коментари извън е, микрофона от страна председателката. Искаме да помогнем, помолим Европейската комисия да работи с депутатите от Европейския парламент е, и да организира широк е, открит дебат по тези въпроси с обществеността, с гражданското общество, е, с научните среди. Беше публикувана една редакционна статия съвсем скоро, където се предлагат същите действия. Искаме да подчертаем, че може да разчитате на нашата пълна подкрепа в това отношение, ако имате нужда от нея. Председателката, давам думата на господин Мюрка. Моля да се ограничите в рамките на 5 минути. Добър ден, казвам се Шурка. Живея в град Роша, Монтана и съм заместник председател на културната фундация в града. 46 години вече живея в този град. И през последните 15 години градът преживя много натиск и напрежение – поради факта, че канадска компания реши да добива злато в региона. Проблемът е, че по този начин ще се разруши както а, град Роша Монтана, така и три други а, общности. Тази канадска компания, заедно с румънските власти, започна да премества жителите и напълно пренебрегва факта, че имаме уникално европейско наследство. Седем километра римски мини, а, сгради с архитектурна стойност – И може би е интересно да знаете, че Всъщност, е, градската управа в момента на града се помещава в сграда на канадската компания. И нашият кмет, може би единствения в света, че е, управляващ градоначалник, който е, всъщност е, поставя под съмнение факта, че би трябвало да обитава една сграда с историческо наследство, а не да се съгласи с това положение. Не можем да се съгласим с е, тази постановка, че просто може да се изкупят нашите земи, искаме да защитим нашите е, къщи, нашите територии. Не сме а, а, врагове, но има много сериозно напрежение в общността. Имам лично аз три имота в промишлената зона и никога не съм, няма да бъда съгласен да продам тези свои имоти. Не искам да напусна града си. Освен това, къщата ми ще бъде погълната в процеса ще се използва и цианит при е, добива на е, злато от компанията. Така че, като граждани на Европа, искам да попитам, ще мога ли да получа защита, ще мога ли да продължа да живея в родния си край по този начин? Как можем да допуснем да бъде нападната нашата територия, да бъде замърсена околната среда с цианит, как да живеем в тази токсична среда? Освен това, Европейския съюз мисли ли, че е справедливо да бъдем лишени от начина си на живот, от имота си, от е, гробищата ни и от църквите ни? Европейския парламент се опитва да внесе поправки в закона за е, минното дело, така че в крайна сметка да бъде по-лесно за компаниите е, да продължават подобна политика. Изключително трудно се живее сега в Роша Монтана. Има изключително голям натиск, който се оказва върху нас. Румънските медии а, са запушена на Те просто мълчат. Никой не говори по тази тема в Румъния. А освен това и те от своя страна оказват натиск на гражданите. Местните власти работят тясно сътрудничество с канадската компания и наистина е, много е болно да виждаш как училищата са изпразнени. Болени да видим как е, е, града изглежда сякаш ударен от земетресение. През тези последни 15 години канадската фирма доведе до бедност гражданите в района. Блокират се най-различни предприемачески дейности. Никой не може да създаде нова а, бизнес там, защото просто канадската а, компания плаща повече пари и изкупува онова, което те искат да правят. Купуват а, териториите, къщите, имотите в този регион. Как е възможно това да се случи? В крайна сметка да трябва да стартират проекта след като приключат с това изкупуване. Ако не греша, Министерството на културата в Румъния получи заявка града да бъде включен в историческото наследство и списъка на ЮНЕСКО, но не знае дали това би могло да се случи. Грация. Председателката. Благодаря. Ако ми позволите, и аз искам да ви запозная с един наръчник, който е създаден от граждани е, в, на града за развитие на туризма в региона. Това е скромен дар за вас. Председателката благодаря. Давам думата на представител на Генерална дирекция околна среда. Thank you very much. Благодаря. Първо, позволете да благодаря на вносителя на петицията за представянето на проблема по такъв добър начин. Искам да подчертая, че петицията е внесена в много ранен етап от развитието на проекта, още преди основните документи, оценка на околната среда или пък разрешителните. Без тези документи, на тази, това основание за нас наистина е невъзможно да идентифицираме нарушение на европейското законодателство. Обаче, тази ранна реакция е позволява на комисията да изиска допълнителна информация от съответните компетентни румънски власти по отношение на законодателството в областта на околната среда и съответната директива за минна дейност. Вече, както знаете, има решение да се разглеждат подобни случаи. Румънските власти ни предостави допълнителна информация, която по-настоящем се анализира от службите на комисията. И когато се приключи този процес, надявам се това ще стане скоро, комисията ще е, даде своя отговор на вносителя. Накрая бих искал да се върна на Първия елемент от петицията Осъзнавайки значимостта на социално-историческите и културно-исторически аспекти Много важно е, разбира се, всичко това да бъде разгледано от компетентните румънски власти, така че очакваме и от тях да получим съответния подробен анализ. Това е правомощието на държавата членка да вземе свое решение по въпроса. Благодаря ви. E Благодаря. господин Портинаро. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на Европейската комисия. Искам да приветствам усилията и посветеността, с която неправителствените организации в Румъния се борят срещу този проект. Искам да отбележа и приносът на румънската Академия на економическите науки и на отделни учени в Румъния, които също полагат усилия да защитат интересите на румънските граждани в този случай. А тук става дума направо за една война между природата и промишлеността. Както вероятно знаете, президентът на Румъния е страстен привърженик на този минен проект, в разрез с изискванията на комисията. Но сега да кажа нещо за реакцията на Европейската комисия. Те казват, че а, минната компания ще осигури 150 милиона евро за поддръжка на отайниците с отломки и а, възстановяване на площадката. Става дума за един гигантски проект. Най-големият минен проект на света за момента. Един подобен проект предполага изкупни работи за 500 милиона тона е, земна маса. Искам да напомня, че в момента е, Цялата мина промишленост, целият минен отрасъл на Европейския съюз обработва само 100 милиона тона. Става дума тук за а, използване на 13 000 тона цианид годишно. Много повече, хиляди повече, отколкото цяла Европа. Значи в Роша, Монтана, на 1085 хектара ще бъдат изградени е, четири истински планини, ще бъдат създадени кратери, видими от Луната, с 8 км диаметър. А транспорта на а, отпадъчните материали след използването на експлозивите ще бъдат използвани 10 тона динамит всеки ден, 365 дни в годината. Всички тези отломки ще бъдат а, превозвани с 150 тонни камиони, това само ще допринесе за замърсяването, да не говорим за вибрациите, е, които ще застрашат допълнително бентовете на отайниците. Е, обръщам внимание на Европейската комисия върху катастрофалните е, въздействия на този проект върху околната среда. Ще има 215 милиона кубически метра цианиди Основа, основата на тези, на, тези, на тези вещества ще бъдат ционити, главно цианиди и тежки метали. Тук не става дума само за сигурността на Румъния, но също така и за здравето и сигурността на околните страни. Нека ви напомня, колеги, че през 1993 година в Колорадо имаше един много, много мал, по-малко мащаб инцидент. По-късно в 1995 година в Гвиана, 1998 година в Кенгирстан, а след това в Баймаре в Румъния. Унгарските медии разглеждаха този, е, е, тази катастрофа като втори Чернобил, а ставаше дума само за 100 000 тона цианиди, което е, унищожиха флората и фауната в басейна на река Тиса. А тук става дума за 115 милиона тона цианиди. И а, а, значи бентът на този отайник е 185 метра висок. Значи той ще бъде там до края на света. И канадската компания много щедро предлага 150 милиона за поддръжката на а, този отайник. Нека видим какво а, стана в Унгария миналата година след а, катастрофата в Румъния. Там бяха само 700 хиляди тона а, заразени а, кални води, които бяха изпуснати. Унгарското правителство губи фирмата за 500 милиона евро. Толкова трябваше да плати замърсителя. А искате да ми кажете, че екологичната бомба, за която става дума в Роша, Монтана, може да бъде компенсирано нейното избухване само с 150 милиона, след като унгарците глобиха за много по-малко замърсяване с 500 милиона румънската компания. Как ще се плати за унищожителните резултати, които подобен проект ще има за Румъния, Унгария и околните страни, ако настъпи катастрофа? Не мисля, че Европейската комисия може да продължи да избягва своята отговорност. И в заключение. Съгласен съм, че цифрите, а, за които става дума, са интересни, но един австра... австралийски експертен екип оценява а, експлуатационните разходи на 600 000 долара. На 600 милиона долара а разходите за поддръжка ще бъдат 2 милиарда и 600 милиона а, долара. А, значи, а, не дейте така да взимате на доверие всичките данни, които канадската компания ви предоставя във връзка с Роша Монтана. Европейската комисия трябва да вземе е, крути мерки и трябва да кажа, че парите от златото могат да бъдат използвани за купуване на къщите на бедните хора, да бъдат купувани медиите, да бъдат купувани политиците и правителствата, но дълбоко съм убеден, че Европейският парламент и Европейската комисия трябва да възприема твърда позиция въз основа на европейското законодателство. Нека кажа нещо на Европейската комисия. Тук не става дума само за директиви, свързани с минната промишленост. Говорим за под... директивата за подпочвените води, директивата за качеството на атмосферния въздух. Необходимо е стратегически да се направи стратегически овоз, за да може да се види всички екологични разклонения на този проект. Европейската комисия не трябва да чака и да действа постфактум или постмортем, ако мога така да кажа. Председателката. Благодаря. Не искам да съм толкова строга, но ако всеки говори по 10 минути, няма да можем да приключим работата си по дневния ред. Моля да имате това предвид, защото вносителите на петициите са тук и трябва да внимаваме за времето. Господин Табойди. Благодаря. Уважаеми колеги, Считам, че унези, които говориха преди мен, вече очертаха изключително сериозните инциденти, които вече са се случвали в миналото. Например, аварията през 2000 година 10 000 души загубиха работата си и река Тиса и трябваха много години, за да се възстанови. До момента никой унгарски граждани не е получил обещетение за щетите, които са му нанесели. Като член на Комисията по околната среда искам да привлека вниманието ви към доста важни въпроси. Приветствам становището на Комисията, въпреки че го намирам за недостатъчно искам да обърна внимание върху факта, че в Европа се използва цианидна технология в Швеция, в Финландия, но те използват една затворена технология, която е много по-различна. Важно е да си зададем въпроса в материална комисията по абстрактен начин може да се зададе въпроса, защо същата технология не може да се използва в Роша Монтана. Имам предвид технологията, която се използва в Швеция и в Финландия, тъй като тази технология защитава околната среда, докато при този проект нямаме подобни или еквивалентни гаранции. Искам да привлека също вниманието ви върху директивата РИЧ. Няма да я цитирам, аз ще ви дам екземпляр от съответните членове. Но ако използваме същата технология за същ проект, ако има проект, който е по-слабо замърсяващ и по-слабо влияещ на околната среда, тази затворена цианидна технология, например, която споменах, която се използва в Швеция и Финландия, тук трябва да се зададем въпроса, защо не се използва същата технология. И тук, разбира се, има разлика между Швеция, Финландия и Румъния, а именно, че в Швеция и Финландия нарушенията на директивата РИЧ се наказват много строго, докато в Румъния подобни нарушения не се санкционират с същата строгост. Комисията трябва да обърне внимание на Румъния върху факта, че в Румъния няма наказателни санкции. Ако тази фирма наруши разпоредбите на директивата РИЧ, ние трябва да имаме възможност да наложим наказания, за да може да бъдат наказателно преследвани извършителите на тези престъпления. Екологичната отговорност е изключително важен въпрос и считам, че комисията трябва да се обърне към румънските власти – да накарат а, фирмата, която осъществява проекта, да предвиди застраховка в достатъчен размер, така че да могат да бъдат покрити щетите при евентуален инцидент. Имаме мултипликационен фактор 6 когато говорим за средствата, които се предлагат от фирмата на този етап. Проектът Роша Монтана представлява висок риск за околната среда, затова Европейския съюз не може да има морални основания да го подкрепи. Не може да се допусне реализирането на този проект за добив на злато. Госпожа Гьонц. Благодаря. И аз бих искала да, предста... да приветствам а, вносителите. Много важно е, че можем днес да дискутираме тази проблематика. Много аспекти, много детайлно вече бяха засегнати, но много внимателно трябва да подходим, да защитаваме комисията и Европа, също времено да осъзнаваме, какви, осъзнаваме какви са рисковете. Господин Табойди вече спомена за останалите други проблеми в Аймайера, както и другите е, происшествия и аварии, които са се случвали. За съжаление, е, аварията е засегнала и река Тиса и тогава много време са отнели мерките по отстраняване на щетите. Знаем, че процедурата за издаване на разрешение отнема повече от година. Вече са стартирани редица процедури, знаем какви са и рисковете. Очевидно не можем да се правим, че в момента се започва от самото начало разглеждането. В 2010 година а, вече бе заявено, че като технология не трябва да се използват цианид при добива. Но някои а, процеси бяха забранени, някои технологии обаче могат да продължават да се използват. И според мен наистина много тревожно е това, че нищо не се случва от миналата година насам, когато бе взето решението в парламента. Виждаме, че гражданското общество изразява ясно своята позиция против е, онова, което се случва. Повече от 17 000 са подписали петицията, така че трябва да имаме предвид е, позицията на гражданското общество. Засегна се и проблема свързан с културното и историческо наследство, а и щетите, които ще бъдат нанесени на околната среда. Мисля, че не можем държим така, сякаш показваме на хората, че нищо по-рано не се е случвало. Не можем да бъдем пасивни и да седим и да чакаме да стане аварията, защото имаме отговорност, съвместна отговорност. Трябва да направим нещо, трябва да действаме. Комисията трябва да подготви предложение за да бъде спряно използването на тези технологии максимално бързо. Благодаря ви. Следващия оратор. Кристиян Преда има думата. Благодаря. Благодаря, господин председателю. И аз искам също така да поздравя румънските вносители. Благодаря им за тяхното изложение. Освен това, искам и добавя, да добавя няколко неща, свързани с обстановката в Роша Монтана. Първо, искам да ви напомня относно някои ключови факти. Петицията, която разглеждаме, е свързана с един проект. Това е само проект, който съществува на хартия по-настоящем. Все още няма експлоатация. говорим единствено за един проект, платен проект. Намерението за стартиране на мина дейност е старо. То е от 1994 година, а през месец декември всъщност тази компания предостави съответните средства и направи своята заявка. Тоест през последните 7 години този това проектно намерение се дискутира, но нищо още не е започнало. Това е просто един дебат. И всички останали елементи, реакциите на румънските власти, изложените тревоги са а, факт, който е достъпен на, до обществеността всичко е достъпно и в, интер... в интернет. Господин Бощинаро, и вие може да имате този доклад. Можете да го прочетете, ако желаете. Много обществени а, дискусии се организират в а, Румъния. Председателката моли господин Бощинаро да вземе думата по-късно. Господин Праде продължава. Така че тези сложни дебати, които се е, водят, са организирани с някои от тях с участието на унгарските власти. Компанията, която лансира проекта, отговаря на тревогата, повдигната от обществеността, предоставя своите оценки на тяхната информация, а ОВОСа се разглежда и от румънските власти. Това, което искам да кажа е, че вносителите наистина насочват вниманието към това, че се нарушава европейското законодателство от този проект. Имаме обаче проблем. Как нещо може да бъде нарушено, как директивите могат да бъдат нарушени, когато проекта всъщност не е стартиран. Един проект, който съществува само на хартия, не би могъл да доведе до нарушение. Ние можем просто да проследим как се развива графика на този проект, но ние в момента сме още на етап проучвателна дейност, а не на етап а, разработване на проекта. И ние така би трябвало да водим дебата си, именно в тази светлина. Освен това, вносителите са дошли чак до Брюксел, за да установят нито, а, че парламента, нито, че Европейската комисия имат правомощия да спрат проекта. Може би сте разбрали всичко това по един различен начин. Румънските власти трябва да вземат решение по това, по този случай. През последните години обаче няма взето такова решение. Десетки хиляди страници са предадени това е документацията по проекта. Все още няма решение. От гледна точка на а, гражданското общество в Европа. В момента се води дискусия относно това, че трябва да се спазват европейските закони, както от страна на румънските власти, така и от страна на компанията. И сега се водят много разгорещани дебати относно на внасяне на изменения в това законодателство. Всичко останало свързано с цианите, това просто е една пропаганда. Не е вярно техническите решения, които трябва да предложи компанията, са насочени именно към това да се следва стрикно европейското законодателство. Никой не твърди, че те е, няма да искат да следват законодателството. Точно обратното. Те съвсем ясно публично са заявили, че спазват всички нормативи за сигурност и безопасност. Всичко това е налично на е, интернет страницата и всеки може да прочета тази информация. По отношение на околната среда и Министерство на околната среда, то изисква конкретно оборудване, е, така че е, да не надвишава цианида 3 части на милион. Това просто е само един пример – враговете на този проект. Казва, никой не се интересува от е, всички тези неща, но публичният дебат е, показва точно противното. Всичките тези изказани тревоги, е, включително на вносителите, господин Бощинар и останалите колеги, са разглеждани и са отчетени. Що се отнася до финансовите гаранции? Разбира се, те също са оценени. Има разбира се, изразената изразеното притеснение, че може би ще бъдат недостатъчно как, по своя размер, както каза господин Бощинаро. Що се отнася до а, а, проекта Роша Мощинаро, опасявам се, че той е достигнал дебата до размери, които нямат нищо общо с реалността. Моите уважение към носителите. Господин Бощинаро говори за отношението на румънския а, президент компетент за властите, румънските политици, които са подкупени или купени. Пак не мога да разбера какво се случва. Имайки предвид случилото се през последните 7 години, мисля, че може би тези, които се противопоставят на проекта, са купени от някой друг. Председателката прекъсва оратора. Не не можете да навлизате в тези междуполитически а, разговори. Господин Преда продължава. А, наистина бих се радвала, ако имате също отношение към господин Бощинара, когато той взима думата. Председателката, имахте толкова време, не защитавам господин Бощинара. Господин Преда, имам въпрос по отношение посещението в Румъния. Зная, че някой предложи да дискутираме тези петиции по време на посещението в Румъния. Така че чудя се защо сега водим този дебат и защо не ги дискутираме в Букурещ следващия месец? Всеки месец ще дебатираме по тази тема. Каква е тази процедура? Ако днес ги дискутираме тези петиции, защо отново в Букурещ се повдига същата е, тематика, в същата обстановка? Очаквам да получа е, отговор или от вас, или от координатор на социалистите, господин Бащинаро. Благодаря. Е, благодаря. Благодаря когато програмата за посещението в Румъния е готова, ще видим какви посещения ще направим и ще може да ви осведомим. Господин моля ви се, бъдете кратък, защото имаме още два петиции да обсъдим преди 11 часа. в 11 часа трябва да чуем полският омбудсман. Е, ще бъда съвсем а, а, а, а, кратка. Ще говоря английски. За всички а, е, екологичните съображения са важни. Опазването на околната страна, е- среда са важни и затова ние трябва да обсъждаме тези въпроси. Това да обсъждаме проблемите винаги, когато съществува заплаха за околната среда. Трябва да кажа, че в Комисията по въпроса на промишлеността като че ли се каза, че става дума за това, че никой не иска в задния му двор подобен проект в съседство. Но разбира се, в редица видове промишленост могат да настъпят промишлени катастрофи. Въпросът е да имаме или да нямаме промишленост тогава. Съществуват директиви, европейски директиви, които много ясно определят какви са условията, какви са предохранителните мерки, включително и за минната промишленост. В заключение ще кажа само, че тук нито можем да одобрим, нито да отхвърлим този проект. Можем да оставим петицията открита и да призовем комисията да даде отговор на европейско равнище, нарушен ли е европейският закон или не в този случай. Според мен не е нарушен, но а, комисията трябва да даде този отговор, за да може всички страни в спора да бъдат удовлетворени. Благодаря. А, госпожо Валиан. Искам да подчертая, че тази петиция е много важна. Искам да кажа на господин Преда следното. Мисля, че с вашето изказване обидихте онези, които са внесли петицията. Както казахте, използването на цианид не е незаконно, но правилата на Европейския съюз във връзка с цианида са много строги и тези, които вносителите на петицията смятат, че тези правила не са изпълнени. И след като слушах този дебат доста дълго време, трябва да кажа, че съм малко а, смутена а, от а, пренебрежението към а, работата на тези, които са внесли петицията. Това ще бъде една от двете най-важни е, е, точки, които трябва да обсъдим по време на нашето посещение в Румъния. Благодаря. А сега искам да задам следният въпрос на вносителите на петицията. След това ще се обърна и към представителите на Европейската комисия. Но първо, вносителите искате да бъдат е, предотвратени минните действия. Това е към вносителите на петицията. А комисията, дали става дума само за Румъния или това е проект, който застрашава и околните страни? Защото ако е така, тогава не е въпрос, който засяга само Румъния, е по-общ въпрос, който си струва да а, бъде обсъден на европейско равнище. Смятате ли, че е необходимо създаването на независима комисия, която да оцени а, екологическите, културните и други последици от подобен минен проект? А, ще бъда съвсем кратък, а, тъй като не познавам подробностите на петицията, искам да кажа нещо за функционирането на нашата работата на нашата комисия по петициите. Струва ми се, че ние сме сезирани прекалено рано. А, ако така процедираме, ще бъдем залети от многобройни проекти, които може би ще бъдат осъществени, а може би не. Ние не можем да се произнасяме по намеренията на един или друг, нито пък да даваме мнение по подобни въпроси смятам, че това е важен въпрос и е, че за нашата комисия е преждевременно да обсъжда подобни проекти. Благодаря, казва председателката. А сега съвсем за кратко ще дам думата на вносителите на петицията и на представителите на Европейската комисия. След това ще направя е, съобщение по този въпрос. Бих искал да кажа на господин Преда, че действително проектът все още не е започнал, но той е част от програмата на сегашното правителство на Румъния. Такава е истината. Те разчитат на този проект. Може да проверите този факт. Спомням се, когато министър-председателят направи публично изявление, заявявайки, че това е проект, който е приоритетен в правителствената програма. На второ място, този проект започна преди 15 години и трябва да се запитате, защо бяха необходими 15 години за да се стигне до този етап? Защо 4-5 кабинета нямаха коража да дадат ход на проекта? Това, което беше договорено от местните власти на времето, беше против закона – много хора подведоха под съдебна отговорност фирмата и а, местните органи. Хората искат да живеят свободно в Роша Монтана, да живеят свободно в домовете си там, така както вие живеете тук в Брюксел. Искаме да бъдем третирани по същия начин, както останалите европейски граждани. През последните 15 години обаче закона се нарушава в Румъния. Председателката, извинете, нямаме достатъчно време, защото имаме и други петиции, които трябва да разгледаме. Благодаря. В а, нашият писмен отговор ние се опитахме да подчертаем, изясним три аспекта. Първо, че проектът а, поради своя мащаб е в отделна категория и няма нищо общо с а, други подобни проекти в Европа, а, поради а, което е доста чувствителен и изисква специално внимание. На второ място, рисковете не са оценени по независим и надежден начин. Няма никакви доклади, които да са пълни и а, които да бъдат изготвени от а, лица, ползващи се а, с доверие, които нямат конфликт на интерес. Напълно е възможно това да стане. Това е възможно а, пети... Комисията по петициите, Европейската комисия да поискат а, независима а, оценка от страна на експерти. Защо да не се направи подобно нещо? Така или иначе, мащабът на тази операция създава възможности за евентуални инциденти, последиците от които също не са оценени. В нашия отговор към отговорът на комисията ние подчертаваме, че при подобни случаи Европа прилага принципа на предпазливост, когато има огромни или много големи рискове, но за сега ние нямаме коректна оценка на тези рискове. Затова ние предлагаме проекта да бъде временно спрян, докато се извърши внимателна оценка на риска, при да се разработят планове за спешни мерки. Председателката, благодаря. Дали комисията има коментари? Ние получихме два въпроса и аз ще се опитам набързо да отговоря. Първият въпрос се отнася за международното измерение на проекта. Доколкото ми е известно, този проект е достатъчно голям, за да бъде подчинен на конвенцията за ОВОз. За това при извършването на ОВОз трябва да се ангажират и съседните държави. И вторият въпрос се отнася до извършването независима оценка на културното, е, историческо и социално наследство. Като представител на Генерална дирекция околна среда, аз не се чувствам компетентен да отговоря на този въпрос и с ваше позволение е, ще го предам на колегите в комисията, които ще ви изпратят отговор. Благодаря. Председателката, благодаря. Преди да направим резюме, искам да ви информирам, че рано тази сутрин секретарията получи чрез имейл официалната позиция на представителството на румънския правителство. По тези петиции също и по петицията за вятърните паркове, за които ще говорим днес след обед. Писмото е на ваше на разположение, ще бъде бързо преведено. Отговорът, който беше даден от, от комисията, ни дава основание да оставим петицията отворена. Ще изчакаме резултатите от проучвателното посещение в Румъния и очакваме да чуем мнението на Европейската комисия относно независимата група, която да извърши цялостна нова проверка. Нека сега да преминем към следващата точка няма да бъде 16-та точка, а точка 17, тъй като тук е госпожа Шейла Елис от името на Residents Against Toxic Site или жители срещу токсичен обект. Госпожа Елис, имате думата. Благодаря ви. To... За мен е, е чест да се обърна към вашата комисия. Преди 6 месеца ви обяснихме какво се случва на обекта. Това е Хотен Леспринг, геологично нестабилна скала и е, субстрат, обаче обектът е изключително близо до е, жилищни сгради. Има замърсяване по въздух и вода. Опис, описахме ситуацията, липса на е, регламенти относно, по отношение властите в Обединеното кралство. Обърнахме се към вашата комисия и за съжаление виждаме, че отново Обединеното кралство е, не отговаря честно. Първо, по отношение на миризмата. Хората от Хатън страдат изключително много от силната миризма, която се увеличава много от 2000, 2000 година насам. А, имаше и заведено дело, получих а, оплаквания, стотици и а, мога да ви кажа, че имаше съдебно решение по отношение на компанията за миризмата когато се докладва на Агенцията околна среда, отговора, който се получи, беше следното. Стотици бяха от оплакванията, които получих. Той обаче всъщност каза, че е получил три и а, в някои случаи а, правеше дори а, доста неуместни коментари относно а, вносителите на оплаквания. А когато, например, една жена се оплака, че много мирише в къщата и тя, той отговори, че тя просто ще си има такава миризлива къща. В някои от случаите оплакванията са разгледани, в повечето случаи са оставени просто разследвани и без последствия. На второ място по отношение на замърсяването на водите. Агенцията каза на комисията, че всъщност идва от един страничен път, който вече го няма. Имало е такъв път и разбира се замърсяване. А също така по този начин компанията постави, остави възможност да се образува дори изложен отток в скалата и мястото, където се съхранява а, опасните отпадъци, също има изтичане от а, тези а, замърсени води, които влизат в а, подпочвените зи, води. А, увеличава се и съдържанието на а, лугата а показват се също така от септември 2010 година, че няма много ясен единен източник на замърсяване, а те са непрекъснати източници на изпарения, съдържащи азиот и амоняк а, има и също така и изтичане в подпочваните води. Това се случи всъщност година преди агенцията от Обединеното кралство да а, отправи о, при вас изпратеното писмо по отношение на затворения път. Това е пример а, за това, че всъщност вашата комисия а, на практика не е не, не бе а, разгледано обръщанието на вашата комисия към а, агенцията в Обединеното кралство. А, казват ни, че е, ще има и а, възможност за промяна в издаденото а, разрешение през септември, все още не сме имали възможност да отправим нашето възражение. Е, съществуват повишение, завишени нива на замърс, замърсяване. Е, продължава застрашаването на е, обекта вече в продължение на 25 години. Освен всичко друго, в а, а, обекта ще се изхвърля и медицински отпадъци, много от които, разбира се, ще бъдат и токсични. Имайки предвид всичко това, ние получихме и а, копия на писмата, в което се изказва съгласието на агенцията от септември-октомври 2010 година и март 2011 година да разгледа тези въпроси. Освен това ще бъдат взривени и а, много от скалите, които заобикалят обекта, имайки предвид дестабилизиращия ефект върху всички тези, а, върху обекта, както и а, къщите около тези действия. Всички действия, които се предприемат, всъщност правят положението все още по-тежко, а съда на практика се подиграва с нас. Властите в Обединеното кралство се държат към нас като към враг, така че се обръщаме към вашата комисия, Европейската комисия за защита. Искам още веднъж да ви благодаря, че ни изслушахте. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Από την Επιτροπή, αν θα ήθελε... Председателката, благодаря, благодаря, че дойдохте лично Комисията, бихте ли желали е, вашия представител да говори сега? Да, моля. Благодаря, госпожо председател. Комисията следи тази петиция вече от доста време и е, е разследвала различни твърдения във връзка с нея. Накратко, няма да повтарям това, е, което вече е на разположение на членовете на комисията. Нито пък нашето съобщение от 6 септември. Нашата... Продължаваме да бъдем загрижени за това, че е, сметището не е изцяло запечатано и че не е, е не е гарантирано да няма от него а, изтичане. Ако а, може да се закрие а, сметището, тогава няма да има а, излужени от точни води от него а, и вредите за населението ще бъдат намалени. На последното съобщение в края на юли беше съобщено, че покриването на сметището напредва, също така и улавянето на газовете, които той изпуска. Но проблема продължава да бъде повод за загриженост. Друг повод за загриженост, към който не беше обърнато вниманието вчера, беше замърсяването на под, подземните води и нивото на това замърсяване. Както носителите на педицията обясниха, това се дължи на един е, инцидент, е, е, свързан с товарно трасе. Е, и е, използваните видите трасето ще бъдат съдебно преследвани. Въпросът е дали последиците се поправят или, както казват носителите на петицията, има данни за по-широко замърсяване. Още от внасянето на петицията въпросът е какво ще бъде въздействието на сметището върху подпочвените води. Дори преди внасянето на петицията, комисията следеше този въпрос. И е, установяваме, че има значително влушаване на отношенията между Агенцията за защита на околната среда и местните жители. Те си нямат доверие. В резултат на това комисията предприе необичайната стъпка да бъде назначена трета страна като арбитър, която да прецени състоянието на водите. И е, беше направено изследване, което приключи през 2006 година. Е, трябва да кажа обаче, че комисията е, трудно решава този проблем, защото е, като че ли е, условията, за които става дума, непрекъснато се променят. Имаме пилотен файл, който е първата стъпка в процесът за започване на процедура за нарушаване на общото законодателство. Като имаме предвид най-новите данни, които сега получаваме от носителите на петицията, бихме искали да посетим още един път Великобритания, да поискаме разяснение до къде е стигнала работата по закриването на сметището, по събирането и улавянето на отделените газове, а също и по наказателното преследване а и какво е положението с замърсяването на подпочвените води. Това изглежда, звучи много насърчително. вероятно ще помогне, макар че трябва да кажем, че достойно за съжаление е това, че вече 7 години петицията е все още тук и продължаваме да я обсъждаме. Каква е, е глобата? Ставаше дума за 27 000 лири стерлинги. Какво ще компенсира тази сума? Не мога да кажа. Но във всеки случай ще продължим да работим по този случай е господин Туга, който току-що е получил доклада за управлението на отпадъците. Ще вземе всичко това предвид. Ще направим всичко, което е по силите ни. Ще изпратим и писмо до министъра, който отговаря за околната среда в Великобритания, за да видим какви са намеренията му и какво ще бъде направено в близко бъдеще и в средносрочен план. Благодаря. Now we're waiting for Mr. Wieland. There is uh, number 16. Номер 16 е следващата точка. Отнася се за нови съоръжения за интензивни спорове в е, Мелау и Дамос е, в Австрия. Може би комисията би могла да каже нещо по тази петиция. That would speak about... Има ли представител на Европейската комисия, който да вземе отношение по петицията? Okay. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Sorry for the delay, but uh, it was very interesting. Извинете за забавянето. За нас беше интересно да изслушаме комис... петицията от румънска страна, защото има връзка с петицията, която ще разгледаме сега. Благодаря за възможността, която давате на комисията да проведем дебат по ОВОз, както беше подчертано в годишния доклад, директивата за ОВОс присъства често в разискванията във вашата комисия. Тук става дума за лошо прилагане на директивата за ОВОС в Австрия. Типичен проблем за тази директива е начина на провеждане <clears throat> на скрининга и каква процедура да се използва, за да се прецени дали даден обект да бъде подложен на ОВОС или не. Държавите членки имат възможност да вземат решение, като поставят прагове или да направят да разгледат всеки случай по-отделно. Имаме тревожни статистически данни в Европейската комисия относно случаи за нарушение на ОВОС, 69% от тези случаи се дължат на проблем с скрининга. Решенията на съда, свързани с прилагането на ОВС, 80% от тях са ново с този конкретен проблем. Господин Вилам поиска да се отговори на два въпроса от комисията. Как комисията ще гарантира прилагането и транспонирането на директивата ОВОС във всички държави членки. Втория въпрос – дали е необходимо да се измени директивата или нейните приложения, за да се гарантира равноправното прилагане на ОВОС? Първо ще се опитам да ви запозная с това какви възможности има комисията, за да гарантира еднаквото тълкуване и прилагане на директивата в държавите членки и след това какъв преглед на директивата е предвиден. За да се гарантира, че директивата се прилага по еднакъв начин и се тълкува по еднакъв начин от държавите членки, Европейската комисия извършва непрекъснати проверки за съответствието. Държавите членки трябва да транспонират директивата. Ние от наша страна правим оценка на транспонирането и прилагането на директивата в държавите членки. На базата на петиции и на жалби, които получаваме, проверяваме как се прилага директивата в държавите членки. Освен това, имаме група от експерти, в нея участват национални експерти. Тази група обсъжда с държавите членки, извършва оценка по различни проблеми, за да се гарантира еднакво тълкуване. Такива групи има не само на европейско, но и национално ниво. Например, в Италия и Испания има групи, които обединяват регионалните власти, които отговарят за прилагането на директивата по ОВОз. И на последно място, но не и е по значение, Европейската комисия подготвя документи с основни насоки, които посочват как може да се прилага директивата Например, имаме такъв документ за процедурата за скрининг. Миналата година публикувахме и друг документ, който се отнася до съдебната практика на съда на Европейския съюз. Тези документи са на разположение на нашия вебсайт. Ще изготвим и други документи преди края на настоящата година. Ще имаме ам, документ за ОВОС и промените в климата и ОВОС и биологичното многообразие. Въпреки всички усилия, въпреки семинари и мерки по подобряване на капацитета, например с участието на съдии от Европейския съюз, за да обясним проблемите свързани с ОВОС, но независимо от тези усилия имаме проблеми с прилагането в държавите членки. Това е логично, що се отнася до скрининга, тъй като всяка година Имаме 34 000 скрининга в целия Европейски съюз, така че статистически не е възможно да нямаме проблеми в някои ситуации. Проблема с скрининга не се дължи на неясни разпоредби на директивата по ОВОС. Тази директива беше изготвена по съвсем ясен начин, но понякога проблемите с прилагането се дължат на липсата на политическа воля сред някои от националните, регионални или местни власти за доброто прилагане на директивата. Също липсват достатъчно ресурси. Аз с интерес слушах предишния дебат, защото когато се решава дали е необходимо ВОЗ или не, трябва да се използва наличната експертиза, която не е винаги на лице на регионално и местно ниво. Освен това, трябва да се държи сметка за институционалната структура. Комисията трябва да се запита дали е необходимо да промени директивата или не и какъв да бъде резултата. Въпреки, че считаме, че този, тази директива е правилно изготвена, има някои проблеми, но дори при промяна на директивата не можем да гарантираме, че всичко ще бъде разрешено, защото има много фактори, които са намесени в процеса. Въпреки това, още през 2009 година, на базата на доклад, ние започнахме публична консултация за преразглеждане на директивата по ОВОз с оглед на нейното изменение. През 2010 беше проведена консултация с обществеността. И един от проблемите, който се разискваше, беше именно този скрининг е, или аналитичен преглед. Ефектът е двояк. Някои проекти, които трябва да бъдат положени на пълен ОВОС, понякога избягват е, това задължение, а другия проблем е, че понякога държавите членки се престарават и извършват овоз там, където такъв не се налага. Затова при преразглеждането на директивата един от основните проблеми, който ще се разисква, ще бъде свързан с аналитичния преглед, за да се оптимизира процедурата, да се изясни, за да се избягнат в максимална степен проблеми по прилагането. Но дори ако променим директивата, както вече казах, не сме убедени, че всички проблеми ще изчезнат, тъй като не е възможно за комисията да бъде непосредствено до всеки който взема решение. Вече споменах, че става дума за 34 000 аналитични прегледа годишно. На базата на основни насоки, на информацията, се надявам да се подобри прилагането на тази директива по един уеднаквен начин в целия Европейски съюз. Благодаря, господин Виланд. Ja, vielen Dank. Also meinen Unmut über die Zeitplanung hier im Ausschuss, den will ich... Благодаря. Няма да говоря за спазване на времето в заседанията на комисията, защото ще се... Ето, окаже така, че може би ще трябва да се отнема времето от други, но както и да е, по същество. До писмото за господин Поточник, свързан с устния въпрос – се стигна до заключение, че скипистите трябва да бъдат включени. Друг е въпросът дали овощ е задължителен или не. В крайна сметка за мен това е сърцевината на проблема. Защото наблюдаваме много сериозна промяна с това писмо по отношение посоката, която поема комисията, защото а, националното законодателство ще има а, върховенство в този смисъл, което означава, че ски а, пистите ще бъдат изключени. И въпросът ми е, имайки предвид позицията на комисията, какво, как точно стоят нещата с ски пистите? Не можем да сме изправени предположения, когато а, се объркват нещата по отношение на различните компетенции, защото става въпрос и за разходи, освен за правомощия. Важен е проблема също за компенсациите от фонда околна среда. С други думи, трябва да имаме една а, обща дискусия и е много важно всички да вземат участие, за да може да се спазва абсолютно всичко. Необходимо е всички да участват в дискусията. Може би ще има скоро нова директива, която ще се разглежда. Но призовавам тази петиция да продължи да бъде разглеждана, да бъде отворена до месец март, за да видим какво ще се случи с решението на комисията, дали ще заключим, че ще трябва да предприемам стъпки за нова директива, просто защото насоките няма да са достатъчно. Благодаря. Благодаря. Оставаме петицията отворена за сега. Отново има думата комисията. Благодаря. Малко уточнение. Комисията предлага да се направи преразглеждане на директивата за две, следващата година, 2012 година. А ние ще публикуваме и допълнителна насока по отношение ОВОз и промяната в климата. Въпросът е какво ще се направи по тези два проекта, така че всъщност ски писите да бъдат оценявани по смисъла на директивата ОВОз. Ние сме се, е, имаме предвид, разбира се, и съдебната практика на съда. Когато се задават е, прагове или се прави анализ за всеки отделен случай, трябва да се отчита не само размера на проекта, но и местоположението му. Така че в крайна сметка да може да се анализират не само преките последствия от него, но и косвените. Тази информация надявам се, е добре описано в нашите е, насоки. И имайки предвид предстоящия преглед на директивата за ОВОС, една от целите да се интегрира прецедентното право, съдебната практика, за да може да стане ясно и да може да се изпълнява по по-добър начин европейското законодателство. Благодаря ви за това уточнение. Благодаря, господин Виланд. А, да, може да се съглас, мога да се съглася с това, което току-що беше казано, но пак ще кажа, настоявам досието да бъде остане отворено и да бъде актуализирано. Благодаря. А, значи оставяме въпросът открит сега за сега. Uh, Чакаме сега полският омбудсман. госпожо председател, ако имаме минутка на разположение, трябва да кажа, че начинът по който се процедира тук с графика е направо скандален. Имаме много голям брой петиции. Като не успеем да ги разгледаме, сега ще трябва да им търсим място другаде. Аз съм тук от 10 без 20 и чаках един час, за да се стигне до моята тема. Изпуснах друго заседание, за да бъда тук, цяла зарана. Мисля, че трябва да спазваме правилата, които собствено ние, които, собствените си правила. Защото а, всички, ако искат да говорят едновременно, трябва много строго да спазваме а, ограниченията във времето и когато се изказват представители на една същата страна членка, а, те трябва да а, имат а, някакъв максимално време. Благодаря, господин Леван. Много внимателно си взехме бележка от това, което казахте. Малко сме закъснели. Омбудсманът трябваше да бъде тук в 11 часа, но като че ли я няма още. Äh, weil, die Zeit gerade mal ist, sage, möchte ich meinen Kollegen Wieland unterstützen. Äh, и докато обсъждаме е, този въпрос, искам да кажа, че подкрепям господин Вилан. Когато приемаме дневния ред, трябва да изчислим колко време е необходимо за всяка точка от дневния ред и да се придържаме към решението. Не става въпрос само, че една или друга точка от дневния ред ще бъде забавена или въобще няма да стигне време за нея но тук идват е, хора, които са внесли петиции и чакат да им доде реда. И след това трябва да бързо да се претупва работата в края на заседанието. Трябва да бъдем по-строги с е, времето, с което се предоставя за изказвания. Иначе нататък няма да успеем да си свършим работата. Е, знаем, че трябва да планираме, защото вносителите на петициите пътуват, за да дойдат в Брюксел и те трябва да бъдат третирани еднакво. Θα μεταφέρω τις παρατηρήσεις σας στη Благодаря. Секретарятът си взе бележка от направените предложения. А сега давам думата на омбудсмана от Полша, професор Елена Липович. Давам и думата. Имате думата, госпожо Липович. Е, chciałabym serdecznie przywitać e, wysoką... Искам да използвам тази възможност. Е, благодаря за поканата. колко се радвам, че имам възможност да ви запозная с главното в работата на полският омбудсман. Както може би знаете, моята работа е свързана с доверието на обществеността в Польша. В Полската конституция моите задачи са много ясно описани. Разполагаме с положителните примери от други европейски страни за работата на омбудсмана. Съществуващото законодателство и полската конституция определя обхватът и правомощията на омбудсмана. Както казах, е, тази работа предполага доверието не само на полските граждани, но на иммигрантите, които пребивават в Польша, които могат да се оплакват. Съгласно член 208 на Полската конституция, ние трябва да е, опазваме свободите и правата на гражданите и лицата, описани в нормативните актове. Това значи, че независимо от политическите е, промени в Польша през последните години, положението и постът на омбудсмана никога не са поставени под съмнение. Ние разследваме оплаквания, свързани с свободите и правата на лицата и гражданите по различен начин от правосъдната система. Всички полски граждани имат право да се оплакват на полският омбудсман и да искат разследване на несправедливо третиране от страна на администрацията. Получаваме около 50 000 оплаквания годишно. Очевидно, в различните години броят е различен. Но обикновено броят на оплакванията от властите, които получаваме, е между 50 и 60 хиляди годишно. Какво излиза извън обхвата на нашите правомощия? Това са въпросите, свързани с, с обектите, които са обект на частни правни отношения. На последната конференция, проведена в Лондон, обсъдихме тази тема. Тя ще бъде обсъдена и на следващата конференция. Обикновено бизнесът, когато нарушава някои от основните права, омбудсмана не може да се намеси, защото в момента няма подобно право. Потребителят може да се оплаче на съответната служба за защита на потребителите – или на друг орган, а, който е натоварен с тази, тези задачи. Когато става дума за злоупотреба с фондове, примерно европейски фондове, това е обект на правомощията на висшите финансови контролни органи. но а, омбудсмана може да отчита и подобни оплаквания и все повече това ще става в бъдеще. Можем да разследваме дали даден орган е реагирал както следва на оплакванията. В Познан, например, представители на ромското младсинство са били приканени да напуснат един ресторант там разследването насочи вниманието си върху това дали полицията е реагирала адекватно. Опитахме се също така да установим дали собственикът на ресторанта е отговорил отгов... на нормите, които действат в подобни случаи. Нашите правомощия са ограничени до неправомерни действия на властите в Полша. Не можем да разследваме случаи на европейско равнище, но сътрудничим с Европейският омбудсман в такива случаи. Насочвам вниманието ви към един проект, който надявам се ще бъде развит в бъдеще. И съгласно него всички европейски омбудсмани ще имат един и същи телефон номер, за да може европейските граждани по-лесно да се обръщат към омбудсмана. И когато нашите граждани пътуват и техните права бъдат нарушени от един или друг орган на властта, вместо да търсят по какъв начин и къде да се оплачат, те ще имат на разположение този номер на омбудсмана. По този начин всички граждани на Европейския съюз ще могат по-лесно да търсят правата си. Внесах това предложение в Международният институт на омбудсманите. Аз съм член на управителния съвет на този орган. И този въпрос ще бъде обсъден там. Мисля, че това ще бъде един добър, практичен начин, за да подобрим работата си с европейските граждани и с всички, които пребивават в Европа. Съгласно полското национално законодателство, омбудсмена трябва да защитава свободите и правата на лицата и гражданите, така както те са определени в Конституцията. Той трябва също така да защитава принципът на справедливо отношение на властите към тези граждани и лица. Опитвам се да правя това, което се очаква от мен, включително и в новите области на моите правомощия. Но специално за тях не съм получила достатъчно средства Надявам се, че новият бюджет ще предвиди такива средства. Работя в сътрудничество с е, експерти, външни агенции. Имаме три специализирани комисии. Първата за борба с дискриминацията срещу възрастните, второ борба с дискриминация срещу иммигрантите и трето за борба срещу иммигрантите, борба с дискриминацията на хората с увреждания. увреждания. Имаме също така и специален екип, който ни помага в представяне на нашата работна програма за оказване на помощ на всички, които са жертва на дискриминация. Трябва да кажа, че а, е, има кампания, в която участваме. Кампания за осигуряване на достъп за хората с увреждания навсякъде и особено за осигуряване на възможност те да участват в избори, особено изборите, които се провеждат в неделя. Провеждаме конкурс за най-добре уредената избирателна секция в това отношение – тази кампания се подкрепя и от президентството и се радва на най-широка подкрепа от полските граждани. Колкото до равностойното третиране, еднаквото третиране на гражданите, там се върши доста много и без друго, моята задача е да координирам усилията. Това, разбира се, зависи от средствата, с които разполагаме и свършената работа е включена в моите доклади. Действаме винаги, взимаме мерки винаги, когато една или друга свобода е нарушена. Лицата могат да подават оплаквания, но също така и други омбудсмени, например, он, който отговаря за правата на децата, може да подава оплаквания и сигнали. На този диапозитив виждате различните видове помощ, която оказваме, в зависимост от това колко чести са намесите ни. Този диапозитив отразява картината за 2000 от 2000 до 2010 година, за 10 годишен период. Видя, че в 2010 година има намаляване на броя на случаите. Това е свързано и с трагичната кончина на моят предшественик. Защото постът на омбудсмана така е до голяма степен свързан с неговата личност, така че смъртта на преживената смърт на моя предшественик доведе до това намаляване на случаите, тъй като обществеността има доверие в една или друга личност. Въпреки, че ние имаме доста служители, 2006, 206 души, хората все пак така доста лично се отнасят към омбудсмана. Моята роля а, предполага и грижата за това оплакванията да не са свързани с никакви разходи. Обикновено регистрираме името на жалбоподателя и даваме входящ номер. Много пъти това става електронно и хората, гражданите се възползват от удобствата на електронното подаване на жалбите. Системата за безплатна правна помощ не е особено добре развита в Полша. Но местните пунктове за правна помощ имат голямо значение. Нашите местни бюра на омбудсмана осигуряват подобни услуги безплатна правна помощ. По места нашата задача е не само да осигуряваме съвети, правни съвети, но също така да насочваме гражданите как да предвижват оплакванията си, къде да ги подадат и така нататък. От нашия професионален опит знаем, че много пъти оплакванията се отнасят до сложни случаи, много често, които имат професионални, емоционални е, измерения. Ако погледнем какво сме свършили през 2010, може да видите на тази графика структурата на нашата работа. Вие познавате сигурно всичко това от вашата работа в комисията по петициите. Има нови жалби, а има и стари, такива, които се връщат към нас, тъй като, при нас, тъй като не са решени проблемите. Броят а, на отговорите малко е намалял. А, това зависи доколко а, информацията, с която разполагаме, е имала за резултата разрешаване на казуса. Ето вижте на тази графика, когато става дума за новите жалби, наблюдаваме една тенденция, доста типична. През първата година след въвеждането на поста на омбудсмана, броят на жалбите е много голям, защото се подават и много жалби, които са чакали още от преди повече от 20 години и след това броят постепенно започва да расте. След едно намаляване започва да расте. Как работим с жалбите? От това много зависи отношението към полският омбудсман. Ако не можем да разследваме самите ние, посочваме на жалбоподателят по какъв начин може да предвижи оплакването си. 34%, които виждате в тази а, диаграма, показват именно такива случаи, където ние сме посочили на жалбоподателя как да процедира, за да може да получи удовлетворение. Тоест, това е предоставяне на информация, по-скоро отколкото практически. Осигуряваме също така и подготовка за онези, които работят в бюрата на депутатите. Защото много от оплакванията са свързани с парламентарни действия и е добре тези лица, които работят в парламента, да са запознати с законните средства за тяхното предотвратяване. Виждате, че най-голям брой са наказателни, наказателно-правни случаи, свързани примерно с конвенцията срещу изтезанията и нарушаване на други подобни права и омбудсмана получава редица оплаквания по този въпрос. Има оплаквания, свързани с защитата на емигрантите. Те също са немалък брой. Има някои фрапанти случаи. Спомням си една монголска фамилия, фамилия монголци, която беше депортирана в нарушение на закона. Случай, който беше също така обсъждан в полските медии. В много подобни случаи ние помогнахме за решаване на проблемите. Много от нашите действия в защита на чужди граждани Надявам се, че когато бъде прият този закон, ще можем да решаваме редица оплаквания, които се внасят от нещастни семейства. Съгласно предишния закон, когато действахме, помагах, можехме да помогнем само на ограничен брой хора. Защото лицата, които кандидатстваха за да се установят в Польша, трябваше да доказват, че имат достатъчно средства, за да се установят и да се издържат. Сега това изискване е отпаднало. Ние сме в непостоянен контакт с съдебните власти, които ни предоставят информация. Можем да бъдем и страна по гражданско производство. Някой смята, че можем да бъдем страна и по наказателни производства, но това е погрешно разбиране. Във всички случаи, които се отнасят до наказателни производства, само когато а, съдопроизводството е приключило, ние можем да предприемем действия, примерно да оспорваме решението на съда, след като то е постановено. Много важен инструмент е са така наречените общи изявления, които обикновено изброяват всички казуси, които сме решили успешно Те са нещо като един общ доклад, в който може да се проследят общите тенденции. Обикновено тези доклади или често тези доклади заключават, че едно или друго законодателна или друга законодателна постановка трябва да бъде променена. Ние не можем да направим нещо повече, освен да обърнем внимание че е необходима промяна в законодателството. А на този диапозитив тук виждате а, нашите а, изявления година по година. И тук виждате, че са засегнати различни области на живота в Польша. Аз, когато започнах работа, установихме практиката за периодични заседания, в които участват, например, представителите на прокуратурата. Но не само те. Защото много пъти информацията, която получаваме от различни органи, е много обща и недостатъчна. Така че ако имаме възможност, примерно, да се срещнем, да кажем, с главния прокурор или с министъра на правосъдието, това е много ценно, защото получаваме допълнителна ценна информация. А тук виждате към кого са адресирани нашите изявления, а също така и как са решени жалбите, които са подадени до омбудсмана. А, ние също така участваме в годишната среща на Общото събрание на полските а, съдилища. Това е много важно по отношение на човешките права на тези общи събрания ние може да представим списък на въпросите, които смятаме за най-важни. Въпроси, на които трябва да се обърне специално внимание от полските съдилища. А полският омбудсман има също така право да е, е, е, започва производство пред Конституционният е, съд. А също така може да бъдем страни по така наречените конституционни оплаквания. Правят на оплакванията в тази категория не е голям, но резултатите Не се гордеем с последните резултати. Е, много беше постигнато и по време на моя предшественик. Например, когато става дума за дискриминацията спрямо възрастните. Работим за изясняването на така наречената пенсионна възраст. Доскоро тази възраст беше разглеждана като прак, при който пенсионирането е задължително. А, сега вече се гледа по друг въпрос. Само факторът възраст не е достатъчен, за да бъде някой пенсиониран. Това обаче все още не въжи за нотариусите и първоначалните учители. А, там процедурата е все още в ход, а колкото за учителите, аз не мога нищо да направя, тъй като аз съм по образование учителка и ако продължавам да настоявам, ще се сметне, че има конфликт на интереси. Много се радвам, че Конституционният съд подхожда много сериозно към всички въпроси, внесени от омбудсмана. От... Виждате, че много редко се смята, че нашите искания не са допустими много често те бъдат разрешавани положително. Но дори да загубим в Конституционния съд, това често значи, че започва широк обществен дебат по повдигнатия въпрос и с течение на времето, може би след години, се стига до изменение в законодателството. Тоест, когато, макар и да виждаме, че имаме, няма голям шанс да спечелим в Конституционния съд, все пак не изоставяме съответния случай, защото по този начин ще привлечем вниманието на обществото към въпросът, за който става дума. Внасяме го в Конституционния съд, макар и да знаем, че ще загубим, или пък, че той няма да бъде допуснат за разглеждане. Защото по този начин обръщаме вниманието на обществеността към тези въпроси. Колкото до наказателните производства, съгласно полското законодателство, можем да използваме правото си за извънредни мерки. Когато става за, дума за анулиране на едно или друго решение, получаваме много оплаквания от юристи. Защото много пъти юристите, адвокатите смятат, че ние сме, така да се каже, последната инстанция, откъдето те могат да получат справедливост. Дами и господа, госпожа председател, в моето изложение не се спрях на някои социални аспекти, на моята работа. И може би сега трябва да кажа няколко думи за тези социални аспекти. Ако е, виждам, че не мога да помогна незабавно, имам три възможности. Първо, започването на обществен дебат. Примерно става дума за социалната сигурност на, за без, бездомните. Какво мога да направя? изпращам а, а, изявление до министър-председателя, до министъра на правосъдието, до други министри. Обръщам им внимание на случай, ако това не даде резултат. Ето, например, сега в Польша, когато става дума за специалните полицейски органи, които а, които примерно използват телефонните сметки за нуждите на своите разследвания, въпрос, който не е решен в Польша. Като последна възможност се обръщам към Конституционния съд. Ако въпросът е особено важен, организираме конференции такъв беше случай, например, с закона за опазването на прикосновеността на личния живот. Дами и господа, госпожо председател, опитах се да ви представя а, главното в работата на полският омбудсман. Опитах се да ви запозная с обхвата на моите правомощия. Този обхват е доста широк. Защо е така? Защото институцията на Омбудсманът беше създаден още преди е, промените в Полша. Е, защото натиска на обществото беше доста силен. Трябваше да се създаде службата на омбудсмана, за да могат гражданите е, да се надяват, е, че ще получат по-голяма свобода. Разбира се, направенето не е достатъчно. Полското общество никога няма да е сметне, че е достатъчно направено, но, но опитът ни до сега е доста богат и на тази нотка ще приключа. Готова съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви много. Благодаря на полският омбудсман, професор Инан Липовиц. Сега могат да бъдат поставени въпроси от общ характер към омбудсвана. След това ще разгледаме три петиции, подадени от полски граждани. С това ще приключим сутрешното заседание на комисията. Ако имате въпроси от общ характер, свързани с представянето на омбудсмана. Сега имате възможност да ги зададете. Господин Яро има думата. Благодаря ви много, професор Липович, за вашето посещение, за това, че приехте нашата покана. Искам да благодаря на колегата Валеза за това, че излезе с тази идея. За съжаление, той имаше преживя катастрофа и му пожелаваме бързо възстановяване, за да се върне в скоро време на работа в комисията. Ние имаме една обща цел. Вие като омбудсман и ние като представители на гражданите в комисията по петициите. В известен смисъл Ние усещаме в реално време какви са настроенията на гражданите. Ние на ранен етап можем да установим какво е общественото мнение. Това е изключително интересна позиция за нас. Ние можем да усетим това, което вие казахте, че е символ на силна демокрация. Във вашето представене вие казахте, че вашата позиция е от изключителна важност. Аз имам няколко въпроса и ще се опитам да ги задам бързо, поради липса на време. Вие споменахте, че разглеждате множество жалби, говорихте за вашия екип. Можете ли да ни кажете с колко служители разполагате в вашия екип на първо място? На второ място бихте ли казали няколко думи за това колко време отнема разглеждането на жалба на един гражданин от началото до приключването и дали имате някакъв теоретичен срок, в рамките на който трябва да бъдат разгледани поставените от гражданите проблеми. И на четвърто място, нещо, което беше изключително интересно за мен, може би не съм разбрала изцяло всичко правилно, дали можете активно да правите разследвания. Например, ако видите нещо написано в печата за случаи на некоректно отношение, можете ли сами да разследвате подобни действия? Може ли да проявите активен подход, да сезирате съда, можете ли да бъдете активна страна в съдебните производства. Вие казахте, че могат, можете да отменяте съдебни решения. Това е интересно. И накрая Имате ли комисия по петициите в полския парламент и по какъв начин координирате дейността си а, с тази комисия в парламента? Председателката, благодаря за многото въпроси, които поставихте. Това противоречи казаното в началото на изказването ви, но ще го имам предвид. Господин Кашман, не, първо господин Бощинаро. Благодаря ви много. Имам само една обща бележка. Аз съм силно впечатлен, макар и не изненадан, каква е ролята, колко много права, правомощия имате за извършване на промяна в съдебната система при необходимост или да а, намерите правна, възможности за правна защита. Имате възможност да действате и с други органи в Польша. Може би полският опит може да послужи като вдъхновение за някои от нашите национални омбудсмани, когато защитават правата на гражданите. Те не винаги играят толкова видима роля. Единственият ми въпрос към омбудсмана госпожа Липович е какви са отношенията ви с полския парламент като институции, как действате и какъв е ефекта от дейността на парламента върху вашето, вашата дейност, е, какви са отношенията ви с е, съответната парламентарна комисия. Господин Кашман има думата. Благодаря ви много. Ще бъда много кратък. Искам също да ви благодаря за презентацията. Съжалявам, че трябва да, трябваше да изляза за малко. Аз също бих бил впечатлен, ако бъдат предприемани действията, които очакваме от вас. Тази сутрин ние разглеждаме отново петиция срещу полските власти поради това, че те отказват да издадат документ за гражданско състояние, независимо дали става дума за случаи на неженени лица или на разведени. Когато става дума за лица, които искат да получат такъв документ, защото искат да сключат брак с лице от същия пол в друга страна. Преди беше решено, че тази политика е дискриминационна. Вие говорите за защита на правата, когато те са ограничени, че трябва да бъдат защитани правата, трябва да отстоявате принципа за справедливото отношение. Бихте ли се съгласили, че подобно отношение не е справедливо и дали бихте разгледали проблема на тези е, полски граждани? В момента има 50 такива подадени жалби на които им се отказва издаването на такива документи, само защото имат определена сексуална ориентация. Не става думата за сключване на бракове в Полша, а в други страни. Има 16 такива страни, които в момента признават браковете между двойки от един и същи пол. Благодаря, господин Кашман. Има ли други които искат да зададат въпроси към омбудсмана? Няма. В такъв случай давам думата отново на омбудсмана за отговор. Благодаря ви много. Господин Яр, благодаря ви за чудесните въпроси. Ще направя опит е, да им отговоря. Относно служителите. Ние имаме 265 служители. Считаме, че те са достатъчни на този етап. Имаме 250 юристи, което ни позволява да разглеждаме случаите, които постъпват. През тази година ние получихме допълнителни правомощия в сферата на равното третиране и се наложи да наемем 15 допълнителни служители, които да се занимават с тази проблематика. За момента успяваме да се справим с случаите, които постъпват в рамките на персонал, с който разполагаме 265 души. Що се отнася до сроковете, тези срокове са различни, в някои случаи отговаряме за няколко дни, но ако трябва да изчакаме да получим съответното досие, документацията може да отнеме доста време, тъй като доста бавно постъпват тези съдебни преписки и това са по-сложни случаи, които изискват повече време. Ако дадете един обикновен отговор, може да разглеждате 10 случаи на ден, но ако става дума за сериозен правен случай, Например, ако става дума за анулиране на съдебно решение, това може да отнеме седмици, дори месеци, но средния срок е, за обикновените случаи е до около месец, за по-сложните случаи, които изискват е, получаване на преписка от съд... Е, съдилищата, могат да отидат 6 дори 7 месеца. Относно активното ни участие в производствата, ако говорим за натовареността ни, мога да кажа, че имаме бюджетни ограничения, Що се отнася до анулирането на съдебни решения, възможно е да се поиска такова анулиране на съдебно решение, ако става дума за неизпълнение на задълженията или за съдебни грешки. Това е право, което принадлежи на страна по съдебния спор, но съда също може, но омбудсмана също може да използва това право. Разполагам с 30 дни, за да предложа подобно анулиране. Понякога можем да поискаме анулиране ако страна по производството не е била в състояние да изпълни по една или друга причина изискванията. Например, ако става дума за екстрадиране на бежанци, ако реша, че полските власти са нарушили закона, тогава мога да подкрепя даден беженец и да му помогна в решаването на неговия случай. Ние можем да разчитаме също и на внимателното отношение на, на съда, защото омбудсмана изпраща такова послание към обществеността като цяло. Разбира се, 260 души не са достатъчни, за да, бъдат, за да участват в хиляди съдебни дела, така че участват по изключения. Например, работя по въпросите за борба срещу расизма и ксенофобията и проявявам особен интерес, интерес към случаи на прояви на а, расизъм по време на спортни прояви или пък а, по отношение на а, ромите. Тогава изпращам мои представители, които да наблюдават съдебните производства. Ние работим в тясно сътрудничество с Комисията по петициите на Бундестага и моите германски колеги също вземат е, участие в е, различни е, срещи. И това е добър пример за сътрудничество. Благодарение на това сътрудничество лансирах програма, която ще ни позволи да защитим лицата, които емигрират в Германия или Обединеното кралство и се оказват бездомни. Имаме в момента програма с полското консулство в Хамбург, което подпомага подобни лица, които са без дом. Става дума за хора, които са били измамени от а, посредници. Ние сме успели да върнем в Полша 140 такива лица. Така че сътрудничеството ни с Германия е отлично. Искам да благодаря на господин Бощинаро за неговите коментари и искам да подчертая, че срещите ни с Комисията по петициите и с други комисии на парламента – са регулярни. Имаме чести контакти с парламентарните органи. но аз не мога да участвам в подготовката на правни актове в полския парламент защото иначе не бих могла да протестирам, ако възникне проблем с даден правен акт. Аз мога да давам становища, но аз не участвам в изготвянето на законодателството, защото не мога да правя това и да упражнявам контрол върху прилагането на законодателството същевременно. времено. Освен това, има предложение да говоря пред полския парламент, например, по проблемите на спазването на правата на човека. Често това право се използва доста пестеливо. Има обикновено едно изказване на полския омбудсман пред полския парламент, както полския президент, полският омбудсман има право да се изказва в полския парламент, когато пожелае. Аз съм ангажирана в парламентарно сътрудничество с други парламенти, например с Бундестага. Опитвам се да участвам в различни проекти по обучение. Работим с съответната комисия и от Сената. Искам да благодаря на господин Кашман за неговия въпрос. Бих искала да кажа, че по този а, конкретен въпрос а, както и по останалите а, петиции, а, свързани с него, ние сме а, разгледали всички тези петиции. Аз се обърнах към полските власти да примахнат съществуващите пречки, защото не става дума да се дава разрешение от какъвто и да е род. На 15 март се обърна към полските власти и получих отговор от министъра на вътрешните работи и администрацията. В този отговор има положителна реакция на моята намеса. Той споделя моето мнение, че въпросът трябва да бъде разрешен. Доколкото а, разбирам, петицията на господин Бедрин а, е намерила положително решение и сега от моя страна аз ще направя така, че обещанието и отговора на министъра на вътрешните работи да бъде реализиран на практика. И новият министър, който ще бъде излъчен след изборите, да изпълни обещанието, направено от сегашния министър. Имам официално писмо от министъра на вътрешните работи и изглежда, че този проблем е разрешен. I would also like to... Председателката, аз също искам да изразя приятната ми изненада, че благодарение на полското законодателство, полският омбудсман има толкова правомощия. Това може да бъде модел. Предлагам професор Липович да обясни на останалото на останалите държави чрез Европейския омбудсман. Може да се започнат разговори в този смисъл. Надявам се, че ще приемете тази инициатива и ние бихме могли да я подкрепим от наша страна. И още нещо. Впечатляващо е, че вие използвате Ораторката не се е включила микрофона. Ние малко преобърнахме а, реда на работа. Ние имаме две петиции. Един от а, вносителите дойде специално от Берлин с само двудневно предизвестие. Радвам се, че проблемът е разрешен но съжалявам, че няма да имаме време. Председателката. Аз също бих желала да отбележа участието на гражданите при изпълнението на някои от вашите задачи, нещо, което също е, представлява интерес. Професор Липович с ваше позволение, дами и господа, бих искала да помоля след среща с Европейския омбудсман да вземете предвид много опасна тенденция, която се заражда в Европа. Говорим за мерки. Говорихме на тази среща за бюджетните съкръщения. Някои правителства използват това като претекст за примахването на службите на регионалните омбудсмани, например в Италия или Испания. Разбира се, това е в ръцете на националните правителства, но особено в тежки времена на бюджетни ограничения, когато дискриминацията може да се засили, омбудсманите могат да допринесат за по-голяма политическа стабилност на континента ни. Моля да имате това предвид. Председателката, благодаря. Благодаря ви много. Ще имаме това предвид. И така, нека да продължим сега с петицията по точка 20. Госпожа Енрика Гленк. Тук ли сте? Шановна комисия, петиция моя, номер 1399 ламан... Уважаеми госпожи и господа, моята петиция 1399 наклона на чета 2010 е свързана с кореспонденцията между европейските държави членки и по-специално гражданите на Польша, които живеят в чужбина. Те не получават съответните а, права, а именно не получават кореспонденцията си, която им е гарантирана а, за независимо къде живеят, да получат своята съдебна преписка, съдебни документи. Полските съдилища задържат кореспонденцията и гражданите не могат да разрешат проблемите си. Много често това води до различни материални щети, защото не могат да изпълнят заповед на съда, защото не са получили писмото. Въпросът ми е как може да се направи необходимото, за да се спазят съответните а, изисквания в члена и регламент 1399 на конча 2010. Надявам се, че 2010 ще, комисията ще направи необходимото, за да бъдат а, поправени нещата, свързани с гражданите, които живеят извън Польша. Благодаря. Госпожо Паска, имате думата. Łączy się z drugą petycją. Да, това дело е тясно свързано с друга петиция и друго дело и е, двете петиции се отнасят от по един и същи факт, а именно проблема е свързан с предаването на съдебните, връчването на съдебните документи. Проблемът е, че полския закон не отразява съвременното развитие на нещата, именно, че някои от полските граждани живеят в страна различна от която са родени. Така че, вносителя, който е написал следващата петиция 277 наклона на черта 2010 година, ме помоли да прочета и тяхната петиция. Това е изявлението. Чета. По отношение на интеграцията, реалните предимства от интеграцията в Европейския съюз и свободното движение, например, са застрашени, защото на практика е невъзможно европейските граждани свободно да разменят своята кореспонденция, документи и писма, а също така това въжи и за институциите, особено що се отнася до съдебни и извънсъдебни документи. Европейската комисия вече а, издаде свое официално съобщение, изпратено до нас а, депутатите в Европейския парламент. Тук става въпрос за съдебни дела, но аз всъщност искам да говоря на една по, за, по отношение на една по-широка тема, а именно интеграция и документи, които са от несъдебен характер. Така че, бихме желали е да съществува обща процедура за всяка всяка а, материя. Наказателно-правна, гражданско-правна, а също така извънсъдебни докум, документи. А, в, в противен случай просто сме свидетели на проявление на дискриминация въз основа националност. Но петицията не засяга именно тази дискриминация. Става въпрос за дискриминация по отношение на местоживеене в различна държава членка. Това е фундаментално право на европейските граждани, именно свободното движение. Така че обръщам се към Европейската комисия много ви моля, направете нужното, за да се преодолее съществуващото положение. Необходимо е и да се очете факта, че законодателната инициатива в Полша е насочена точно в обратната посока административните производства обикновено е, документите се изпращат по почтите. Е, а месец май тази година настъпи обратен завой. Получихме информация от е, служби в Полша, че процедурата се променя трябва да се а, назначи а, специално длъжностно лице, което да връчи документите, не може да се изпратят по почтата. Тогава въпросът е кой е този, а, това лице и по какъв начин ще получи гражданина на Полша, който живее извън страната, своите съдебни документи. По този начин се изграждат нови бариери, а не се премахват останалите съществуващи. В условията на интеграция в Европейския съюз това е недопустимо. Така че, а, трябва да направим необходимото, така че законодателните актове, които се създават в страната, трябва да бъдат разписани така, че да облегчат хората, които живеят в различна държава членка обмяната на кореспонденция, на документи, независимо дали са съдебни, административни, наказателно-правни или извънсъдебни като цяло. Това трябва да бъде възможно. Така че всички, проблемът е един и същ. Повтарям. Изглежда не можем да настигнем процеса на европейската интеграция. Изграждаме нови бариери за нашите граждани. Благодаря. Ораторът няма включен микрофон. Мистер Викторович и мис... Господин Викторович, госпожа Кановска, бихте ли изразили позицията на комисията? Първо вие, после ви ще дам думата и на омбудсмана. Благодаря ви. Наистина, двата петиции са сходни по своето приложно поле. Аз ще се спра на гражданско-административните въпроси, а колегата ми ще засегне наказателно-правните аспекти. По отношение на документи, свързани по административно право, няма европейски инструмент, регламент 1399 сочи, че всъщност регламента не, не е неприложим по административни въпроси. Става въпрос за регламент на съвета 1348 от 2000 година, което означава, че на практика ние нямаме инструмент по тези въпроси. Що се отнася до член 1.135 и полския граждански кодекс – кодекс, комисията е от становище, че тези членове нарушават а, процедурата на връчване на документи. На 17 март 2011 година комисията се обърна към полските власти. Комисията по-късно 3 месеца получи отговор от Полското Министерство на правосъдието, в което се изказва готовност да се променят разпоредбите, но текста беше малко неясен. Така че, на това основание комисията подготви е, писмото, официално уведомление, което се изпраща е, на полските власти. Благодаря. Oui, merci. Je veux brièvement répondre. Накратко, ще отговоря по отношение на връчването на съдебно-наказателни документи. Във връзка с първата петиция, този въпрос разглеждаме от 2007. Става дума за пети член на първа алинея по отношение на сътрудничеството в съдебната област между страните членки. А също и а, от, правилото от 2010 година, където се а, възприема а, се, се, се, се посочва това, че полските съдилища не признават връчването на съдебни документи по почтата. Авторите на петицията а, приемат, че законодателството трябва да постанови задължителни мерки, където да се признава, че документи могат да се връчват а, с, а, по почтата или дори чрез имейл. А, значи тук възникват два въпроса. И затова ще отговорим на две части. Първо за гражданската производство, второ за съдебното. Първо, дали комисията може да а, а, действа а, по този начин? Значи, отскоро, от вникване, от вникването в сила на Лисабонския договор, ние можем да постановим минимални а, изисквания, когато става дума за наказателно производство. Например, 82 член на договора ни дава а, право да постановим минимални норми за приемливостта на доказателствата, правата на жертвите, правата на личността и прочие в наказателните производства. Но изборът на законодателят и процедурният въпрос, който не искаме да коригираме, не е открит за същата процедура за това, защото става дума за определени политически приоритети. А не само политически, но и юридически приоритети. Искам да напомня пътният лист, който съветът прие през 2009 година, чиято цел беше да се защитат процедурните е, права на, за подозрение в наказателното производство. И тук става дума за едно е, етапно следване на, в една много специфична област. Става дума за директивата за преводите на наказателните постановления, за достъп до правна защита и така нататък, правата на обвиняемия и така нататък. Да става дума за приоритетни области. Поправя се, поправя се госпожата. Става дума е, за основни приоритети. Правото на защита. Затова смятам, че въпросът е, за директното връчване на съдебни документи по почтата не влиза в обсега на тези фундаментални, на тези основни права. Това по първия въпрос. По втория въпрос, може ли комисията да преследва страните членки за неизпълнение на задължения, които проистичат от а, конвенцията за правната взаимопомощ? когато страната пребивава в някоя страна членка, полският съд може да връчва документи, било чрез своята консулска служба, било чрез съответното Министерство на правосъдието и да поиска от съответните, от съответните служби доказателства, че документите са връчени. А тук възниква една трудност. Полският а, закон изисква по, поляците, които живеят в чужбина, да уведомят съдебните власти за почтенски адрес в Полша, на който да бъдат връчени документите. В предварителен план ние предвиждаме изменение. Извинявайте, прекъсва председателката. Не искаме обяснение. Кажете решението какво е. Защото в 10, пред 10 минути трябва да приключим. Установихме, се, установихме празнота. Аз се опитвам да ви напомня контекста. Има конвенция, която не е пряко приложима и затова ние сме възможност да направим каквото и да е. От 2000 е пак председателката. Какво решение предлагате? Решението е в момента няма, че няма решение отговаря представителката на комисията. Не можем да преследваме страните членки по този въпрос. Благодаря ви много, казва председателката. Ще се опитаме да се възползваме от казаното от вас. Благодаря. Позволявам се да се присъединя към вашата комисия, макар че не съм член на комисията по петиции. Преди няколко месеца изпратих един въпрос пред, на Европейската комисия по този въпрос и получвам, получих отговор, който е много сходен на отговора, който днес получавам от Европейската комисия, което сочи, че има дискриминация, що се отнася до съдебните въпроси, а също така и административните. Фактът е, че що се став... що, що се отнася до наказателно-правните процедури, там като че ли има повече гаранции да се спазят правата и на двете страни. Не разбирам обаче защо когато става въпрос за гражданско-правни въпроси, административни въпроси, нямаме същия подход. Обикновено това са дела, които не са чак толкова деликатни, както наказателно-правните и толкова чувствителни. Така че въпросът ми е защо към комисията. Защо не виждате, че съществува дискриминация, що се отнася до свободното движение на хора? Има очевидни пречки когато става въпрос е, за връчване на документи, както съдебни, така и извън съдебни. Το πολύ είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει κάποια στιγμή η Επιτροπή. Εμείς... Председателката, благодаря. Това е въпрос, по който трябва да получим отговори на някакъв етап. Надявам се, че отговора скоро ще дойде. И така, следваща точка, но намесва се полския омбудсман. Иска думата. Председателката. Става въпрос за друга петиция. Това е точка 21 от дневния ред. Пак петиция внесен от полски вносител. Много се радвам, че е, тук при нас е обосмана днес, защото е, се надяваме да получим отговор и от Европейската комисия, но така или иначе вече чакаме решение по всички тези проблеми, но се радвам, че и госпожа омбудсман е тук, защото ето вие седите в тази зала и виждате колко е трудно, колко много проблеми има, нещата може би ще продължават така. Виждате със собствените си очи, че някои полски процедури със сигурност са насочени против европейската интеграция. Много моля да обърнете внимание на това. Надявам се, че вие и вашият екип ще, замож... ще можете да предприемате по-резултатни стъпки с цел разрешаването на тези проблеми. Очевидно някои процедури в Полша са проблемни. Моля да ни помогнете. Председателката, благодаря ви. Имате думата, а, има думата вносителя. Dear Madam Chair, honorable members of the committee, on behalf Уважаеми госпожи и господа, от името на кампания Хомофобия а, бихме желали да благодаря, че ми предоставяте тази възможност да отново представя нашата петиция. Тук става въпрос за една ситуация, свързана с полска администрация, която отказва е, акт за гражданско състояние на полски граждани, които искат да встъпят в регистрирано партньорство е, с е, лице от същия пол в друга държава членка. След присъединяването на Полша в Европейския съюз, много от а, хората с различна ориентация напуснаха страната и искат да влязат в взаимоотношения с други партньора, партньори в Европейския съюз. Необходимо е като пред, предварително условие партньорите да имат възможност да влязат в подобни взаимоотношения, защото не поддържат други подобни отношения с лица от същия пол. Но проблемът е, че Полша отрича предоставането на нужните документи, изисквани от законодателството в държавите членки, така че в крайна сметка полските граждани, които живеят извън Полша, да влязат в регистрирано партньорство с лица от същия пол в друга държава. В други случаи другите държави членки предоставят подобна документация без проблеми. По този начин всъщност ставаме свидетели на акт на дискриминация срещу полските граждани. Вече има около 50 жалби, които са написани от полски граждани с различна ориентация които искат да сключат подобни партньорства в други държави на Европейския съюз. А полските власти отричат, че са получили съответните жалби. Става въпрос за хиляди подобни. Това е голям проблем, който всъщност е заложен в националното законодателство в Полша. През месец юли пълномощника на равнопоставеност Ежестевска, подкрепена от омбудсмана, се обърна към министра на външните отношения с а, при, призив да се промени тези дискримина... тази дискриминацион... това дискриминационно отношение в Польша. Защото законодателството нарушава а, правото на личен живот и правото на партньорство с лица от същия пол. Ако се даде е, лице, името на лицето, всъщност е, съда отказва да издаде съответния документ. И министъра на външните отношения пре, призна, че е необходимо да се направи нужната законодателна промяна сега преди да се изчакат измененията на съответните изисквания за промяна в регламента. Имайки предвид мандата на Европейския парламент при гарантиране основните човешки права на държави членки, имайки предвид е, този дискриминаторен характер на официалната политика в Польша, ние се обръщаме към европейските институции с молба да предприемат решителни мерки, за да се отстрани този проблем. Благодаря за вниманието е, аз έχουμε... Благодаря ви много за това, че бяхте кратък. Господин Кашман има думата. Не, първо може би да изслушаме представители на комисията. Благодаря, госпожо председател. Аз трябва да изчезна мигновенно Искам само да кажа, че комисията е наясно с проблема в Полша от доста време и го е разглеждала, както докладвах на едно от предишните заседания на Пети. Ние написахме писмо от е, Генерална дирекция правосъдие. Това беше през месец май. Там посочваме, че отказът да се издадат актове за гражданско състояние е пречка за свободното движение на онези полски граждани, които искат да сключат брак или регистрирано партньорство в друга държава членка на държавата, държавите членки. И ние получихме отговор. Сега използвам възможността, че тук е полският омбудсман да подчертаем, че има известно предвижване, има отговор от полските власти през месец август, но там не се посочва точен срок за това, кога ще се промени сегашната практика. Има две части. Искам да информирам за това Комисията по петициите и полския омбудсман. Първата част е защитната част, която обосновава по същество допустимостта и издаването на сертификати. Полша каза, че ще продължи практиката да провеж... проверява условията дали дадено лице а, има право да сключи брак или регистрирано партньорство. Мисля, че в Польша няма регистрирани партньорства. И втората част е че а, ще се проведе дискусия. Аз използвам точния термин, който е използван, т.е. такава дискусия е започната да се примахнат тези пречки. Т.е. има потвърждение на това, което каза преди малко и полския омбудсман. Но ние се нуждаем от по-ясна времева рамка, от а, наша гледна точка. Тази петиция не може да бъде затворена, трябва да продължим работа по нея в дух на взаимно разбирателство и при спазване на компетенциите на европейските институции и на полските власти. И още нещо на последно място. Бих искала да добавя, че Полша в края на петицията подчертава, че няма да, да каже дали а, практиката ще се промени или не дали тези граждани ще могат да се възползват от промените и да могат да сключват бракове с лица от същия пол в други държави от Европейския съюз, но че тези бракове няма да бъдат признавани в, в Польша, което създава други проблеми, свързани с взаимното признаване. Председателката, благодаря. Искам да ви информирам, следващите 10 е, е, минути е, от... трябва да приключим с превода. Господин Кашман, ще бъда кратък. Искам да благодаря на полския омбудсман за това, което каза по-рано. Разбира се, процедурата за сега се прилага дискриминационно, въпросът не е разрешен. Искаме да уверим полските колеги, че въпросът с хомофобията не е нещо, което се случва само в Полша Случва се и в някои страните основателки на Европейския съюз. Ето защо комисията и парламента са толкова загрижени, искат да се сложи край на тази практика. Затова аз предлагам петицията да остане отворена, да получим окончателен отговор и решение от полските власти. И благодаря както на омбудсмана, така и на вносителя за това, че привлякоха вниманието ни към този важен въпрос. Знаем каква е ролята на, държа... на законите в държавите членки, например по отношение на бряковете, но наша задача пък е да сложим край на проявите на дискриминация. Благодаря. Искам да благодаря на петиционерите, на омбудсмана, да благодаря и на преводачите за това, че продължават да работят след края на определеното работно време. Ние настояваме на да се спази позицията на парламента, да не се е, допуска ограничаване на свободата на движение на базата на е, сексуална ориентация. Тук случая е явна дискриминация. Тази петиция не само трябва да остане отворена, но трябва да се обръщаме често към комисията, за да не се получава празнина докато трае кореспонденцията между полските власти и комисията. Това е спешен въпрос, който трябва да бъде разрешен. Председателката, госпожа Кобалска, има думата. Аз разбирам, че в този конкретен случай омбудсманът вече заяви каква е ситуацията. Търсенето на решение продължава. Петицията остава отворена. След като получим необходимата информация и бъде разрешен а, този а, проблем, докато това обаче не стане, тези три петиции ще останат отворени. Председателката. За заключение давам думата на полският омбудсман и отново искам да ви благодаря за отделеното време тази сутрин. Благодаря ви много. Искам да започна с последния случай. Аз съм убедена, че този случай е разрешен. На базата на направения от нас анализ, в отличие от комисията, ние не считаме, че трябва да има промяна в законодателството. Става дума за изпълнението за инструкция от страна на Министерство на вътрешните работи. Министъра на вътрешните работи, който упражнява контрол върху съответните служители. Сега, след като и аз се намесих и министъра даде своето съгласие, тези удостоверения не са разрешително за сключване на брак. Това е условие, което трябва да бъде изпълнено. По мое мнение, ние трябва да изчакаме, за да видим дали има други случаи. И ако има случаи на откази за издаването на такива актове за гражданското състояние, ние провеждаме регулярни срещи с организациите на лицата от групата на ЛГТБ на всеки два месеца всъщност. Така че ако ще се следи за изпълнението на обещанието дадено от министъра. След моята намяса ситуа... ситуацията е ясна, но разбира се, трябва да изчакаме, за да видим какво ще се случи на практика. Аз ще следя отблизо положението. Според мен не е необходимо да се извършва промяна в законодателството. Това на първо място. На следващо място искам да благодаря на госпожа Гленц. Аз съм запозната с нейния случай. Ние сме се намесвали четири пъти по този случай напоследък. Поискахме от ем, информация от министъра на вътрешните работи. В е, четири от петте случая министърът е, е на същото мнение като мен. Не мога да навляза в е, детайли, обаче в момента на 30 август тази година. Аз а, изпратих писмо на министъра на вътрешните работи и подчертах две а, неща, а, че ни искам да се а, подкопава а, правомощията на службата за издаване на документи за гражданското състояние. Но искаме ясно да се дефинира каква правна защита могат да ползват е, засегнатите лица. И да разгледаме положението при е, граждански, така и при наказателни е, случаи. Разбира се, съдилищата имат разходи, свързани с издаването на документи. В Польша трябва да бъде назначен представител. има няколко проблема, които все още остават отворени. Ние извършваме правен анализ и мога да споделя с а, вашата комисия и с Европейската комисия какъв е нашият анализ. Но има проблеми. И ние сме в известен смисъл а, в един правен капан, а, тъй като има случаи, при които липсват правни разпоредби, имаме план по какъв начин да процедираме, имаме разлика в мнението на 19 януари ще проведем публичен дебат. Вие сте поканени, ако желаете. Също вносителят може да участва и членове от вашата комисия. Ще бъде изпратен въпроса и до Конституционният съд. тъй като това е един от спорните моменти между омбудсмана и полското правителство. Имаме съдебна практика, имаме правни анализи. Мога да ви уверя, че този въпрос ще бъде разрешен от е, новият парламент в е, едните 6 е, месеца. Така или иначе, аз ще сезирам Конституционния съд. Вероятно е министъра на вътрешните работи да се опита да промени е, практиката. Имайте предвид, е, че говорим за безпредседентна мобилност на полските граждани. Има въпроси свързани с разходите, но нещата е, се придвижват напред в Полша. Председателката, искам да благодаря на всички, но най-вече на преводачите. Благодаря ви. Thank you, madam. Oh, it was nice meeting you. Thank you. And uh, keep your